So, first of all, uh, uh, welcome to every... Добре дошли. Благодаря, че дойдохте. Имам честа да обявя за открито това много важно изслушване – което ще ни позволи да разгледаме по-обстойно предложението на комисията за директива за борба с сексуалното малтретиране и експлоатация на деца и детската порнография. С тази директива ще се отмени рамковото решение от 2004. Нещо, с което сигурно съм сте запознати. Няколко думи от мен самата. Целта на изслушването е да обменим мнения, да чуем какво мислят другите. С нетърпение очакваме да чуем изказванията на нашите гости, поканени за дебата. При все това искам да акцентирам върху три аспекта на директивата, които за мен са ясни, амбициозни приоритети – първо, санкциите да са по-ефикасно, санкциите за лицата, извършващи подобни деяния. Друг важен елемент, на който много държа, по-голямата закрила и помощ за жертвите на насилие и малтретиране. Също така, дългосрочна стратегия, която да е насочена към превенцията – не само с законодателни средства, а чрез, също и чрез разяснителни кампании, комуникация, обществени мерки. По отношение на тази директива, през 2009 парламента помоли комисията да преразгледа рамковото решение от 2004. Мисля, че в предложението е много интересни моменти. Ще се спра на някои от тях накратко. Един от тях е въвеждане на института на утежняващите вината обстоятелства. След това поясняване на понятието сексуален туризъм, секс туризъм и как това зачестяващо явление може да бъде преборено. След това борбата срещу детската порнография. Бе дадено начало на широка дискусия по този въпрос на това изслушване. Допълнително ще навлезем в подробности по него. Също така, контактите онлайн с непълнолетни лица с цел малтретиране и експлуатация на по-късен етап. И на следващото място превенцията и помощта за жертвите – много често жертвите са жертви двукратно. Първо, те са обект на насилие и малтретиране. И на второ място, те отново стават жертви, жертви на средства за масова информация, които нарушават неприкосновеността на личния им живот, съдебните процеси, които не отчитат факта, че те като непълнолетни са уязвими лица. И в това отношение се нуждаем от допълнителна работа. Искам да приканя ораторите да спазват отреденото им време. Ако ви прекъсне, моля да не питаете лоши чувства към мене. Първо искам да дам думата на госпожа Камарет от Комисията по култура и образование на Европейския парламент, която изготвя становище по темата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми позволявате да участвам като представител на Комисията по култура и като съставител на проекто Становището. Ще ви кажа в каква посока са моите размисли. Дами и господа, уважаеми колеги, преди да навляза в самата тема, позволете ми предварително да направя, да изкажа три съображения. Знаем го добре, но трябва и да се повтаря неизменно сексуалният турмоз срещу младите и децата, както и изображенията им виртуално или реално, са част от най-тежките престъпления, които могат да се извършват срещу децата. За това трябва да ги защитаваме и трябва да преследваме виновниците и да прилагаме всички необходими мерки. Освен това, експлоатацията на изображения на насилие, сексуално насилие срещу децата – не може да се обхване от свободата на изразяване на мнение. Съществува престъпност в а, а, реалния свят, но съществува и в виртуалния свят и трябва да бъде а, преследвана. Интернет не е ненаказуема област. Разбира се, трябва да се спазва принципа на а, пропорционалност, но трябва да бъдат преследвани тези явления. Не можем, разбира се, да следим абсолютно целия комуникационен поток, но борбата с сексуалното насилие върху деца трябва да върви напред. И ние правим цял набор от предложения. Факт е, че днес тази престъпност е нараснала и модерните комуникации затрудняват преследването. Днес политиките на държавите и на репресивните органи обаче не са достатъчно а, подходящи. Те трябва да могат да постигнат резултати, за да могат престъпниците да бъдат залавяни. Така че надзора на комуникациите трябва да бъде възможен. В някои случаи също така надзора на финансовите потоци. В предложението за директива не се споменава, че такъв надзор е предмет на предварително разрешително, което да се издава от съдиите, както и на съществуването на подозрения. Не трябва подобно преследване или това действие срещу педопорнографията да служи за алиби за неприемливо ограничаване на основните свободи. Целите на директивата са напълно е, удачни, но понякога средствата не са съразмерни. Според мен, в Комисията на културата бе проведен много интересен дебат и ще има предложения от страна на тази комисия. Мислим, че ще трябва да подчертаем е, предложенията във връзка с превенцията Считаме, че трябва да се започне с възпитателна дейност чрез медиите и това да става много рано. Тук не става въпрос чисто за техническите аспекти, а по-скоро за поведението, което трябва да проявим, когато се използва такава информация или попаднем на, на информация, която е, е непредпазлива. Днес комуникационните средства са много добро средство, което можем да ползваме положително, но трябва да внимаваме. Всъщност основният въпрос е какъв интернет искаме и какъв интернет трябва да се избегне. Ние мислим, че децата трябва да се научат да ползват интернет, да го ползват правилно, като избягват всички опасности. Не трябва, разбира се, да се изхвърля абсолютно всичко добро с желание да премахнем лошото. Ние мислим, че контактите по интернет и контактите в реалния свят трябва да се разглеждат по един и същи начин. Когато в крайна сметка водим детето си някъде навън, на, на игровата площадка, ние го наблюдаваме и внимаваме. Същото нещо трябва да се направи и в интернет. Освен това, понеже говорим за деца, не трябва да забравям и възпитаването на възрастните, на родителите. Много често това е поколение, което просто няма и представа какво правят точно децата, когато ходят в интернет и не са способни да реагират адекватно. Освен това, трябва повече обмен между държавите членки. Не трябва да измисляме на ново колелото. Във всички държави членки съществуват добри модели, добри практики в областта на превенцията. Можем да се получим и ние от други мисля, че комисията има много важна координационна роля в случая. Освен това, по-доброто сътрудничество между полицейските служби и съдебните власти е необходимо в областта на интернет и на информационните технологии. Днес е почти невъзможно и дори на практика не се случва такъв случай да бъде е, преследван доставчик на интернет услуги за е, педопорнография. Това означава, че трябва да предприемем адекватни пропорционални мерки с по-добро сътрудничество между различните органи. Трябва да се борим срещу всички мрежи в света, които експлуатират деца и които експлуатират сексуални изображения на деца и които се занимават и с трафик на хора трябва да действаме и да действаме възможно най-бързо. Освен това, мислим, че предложенията на комисията не отиват много твърде далеч в поредица от случаи. Обаче, в едно от предложението отива твърде далеч. Да се наложи блокирането на цяла серия сайтове, вие знаете много добре каква е опасността а, от подобно нещо. Затова вече сме говорили тук каква заплаха надвисва по този начин а, в парламента. Действително, подобни страници трябва да изчезнат изцяло от а, виртуалния свят, а не само да се блокират, защото блокирането не помага на децата, които са жертви и не помага да се открият виновните лица за пускането онлайн на това съдържание. Блокирането е неефективна мярка, много често засяга съдържание, което няма нищо общо с е, това виновно поведение, за което говорим. Освен това се повдига и въпроса за подобни случаи в други сфери, например незаконното изтегляне на музикални файлове, много често сме говорили за това и не трябва подобно нещо да служи за претекст за въвеждането на такива неефективни мерки. Днес каталозите от блокирани сайтове имат отрицателни последствия. Първо, невинни сайтове могат да бъдат засегнати, а освен това самото съдържание остава онлайн, така че потенциално то е, е използваемо. Така че днес блокирането не представлява никакво решение. Ние днес разполагаме с е, е, добра мрежа за, от информационни е, фирми, които могат да заличават от е, интернет определени сайтове и по този начин да се преборим с е, изчезването на съдържанието. 98% от съдържанието може да се заличи за една седмица, ако съществува добро сътрудничество. Така че решения съществуват. Има консенсус днес около този въпрос, че директно заличаването на това съдържание в Европа и в другите държави трябва да бъде решено Просто трябва да предприемем съответните правила. Съществуват и други моменти, за които бих искала да говоря, защото те са в сърцевината на нашия дебат. Днес в директивата се предлагат минимални присъди. Що се отнася до нас, културната комисия, мислим, че присъдите в държавите членки са много различни, но всеки трябва да остане в собствената си съдебна логика и не трябва да се намесваме в определянето на присъдите. Присъдите трябва да отговарят на самото нарушение. Освен това, дефиницията на дете може да бъде различна в различните държави членки. Трудно е да се каже, че детето е лице под 18 годишна възраст тази дефиниция не е достатъчна, тя е дори проблематична и ще трябва отново да я разгледаме. Съществува и понятието а, юридическо лице, което да може да бъде преследвано също. Трябва да се разберем как можем да осъждаме а, фирма, предприятие, защото в крайна сметка зад всяко юридическо лице има физическо лице, което може да бъде преследвано. Много често това понятие юридическо лице предизвиква проблем, според нас. От момента, в който това юридическо лице вече влиза в наказателно-съдебната сфера. Много е трудно за 5 минути да ви представя е, нашите мнения, но се надявам, че докосна все пак важни елементи и че за бъдеще ще можем да задълбочим някои от тези повдигнати въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ти, Петра. Госпожа Яна Кодатис, която представлява Комисията по правата на жената и равенството между половете и която работи по съответното становище. Благодаря много, госпожа председател. Както а, бе казано по-рано, няма, няма достатъчно време, но все пак ще се спомена някои по-противоречивите въпроси. Злопотребата с деца е много а, тежък а, въпрос, а, много мрачна тема, особено що се отнася до детската порнография. Тя расте с. А, развитието на интернет и ние имаме отговорност, поделена отговорност да защитим всички деца. Технологиите се променят постоянно и трябва да сме готови да действаме срещу тези престъпления, да защитаваме децата. Приветствам предложението на комисията, в което се разбира необходимостта от един холистичен подход. Обучи... Е, Проучил съм въпроса през е, рамката на превенцията, защитата и преследването. На английски това са три букви П. Дефиницията на комисията е, че дете, всяко дете под 18 години, е човек под, всеки човек под 18 годишна възраст е дете, но според мен това е твърде широко понятие и за това трябва да правим разлика между деца, които са под възрастта под 16 и над 16 годишна възраст. При е, децата детската порнография се занимава с образи на сексуална злопотреба с деца, докато злопотребата с деца като по-широк термин включва и други въпроси. Този въпрос е засегнат множество протоколи и конвенции и смятам, че е добре да запазим настоящата терминология. Знам, че този въпрос се обсъжда в момента. Що се отнася до превенцията, е, всички ние знаем, че един от най-важните аспекти на предложението на комисията, най-обсъжданите, е свързан с блокирането на такова съдържание онлайн. Тук трябва ясно да си поставяме целите. Заедно с комисаря Малстрам Смятам, че основната цел е да премахнем такива сайтове с изтриване на място е, в източника. Но ако а, това не е а, възможно да се постигне, тогава се използва блокиране. Блокирането обаче а, не е достатъчно. Трябва да използваме и двата метода, защото един и същи е, е, образ, е, една и съща снимка може да се даунлодне и да се използва много време. Трябва да се информирате децата и родителите. Важно е да има бутон, а, паник бутон и а, е, да се информират всички е, социални мрежи. Също така добре да има и включване на децата в работата против тази дейност, включително и по доброволен и платен начин. Деца, които сексуално злоупотребяват с други деца, не трябва да се разглеждат по същия начин, както възрастните, които злоупотребяват с деца. Комисията Надхвърля обаче своите компетенции, като споменава конкретни срокове е, затвор, на които трябва да бъдат осъдени и злоупотребилите. Държавите членки трябва да определят тези срокове. Наказателното преследване също трябва да вземе предвид и рехабилитацията и програмите е, за е, работа с извършилите сексуално насилие. С, освен подкрепата на семейството на жертвите, трябва да има подкрепа и за семейството на извършителите, защото много често те се стигматизират от действията на извършителя. Наш... Нашият подход трябва да е твърд. Защита на децата, това е наш приоритет. И също така трябва да не забравяме, че превенцията е най-добрата форма на защита. Не трябва да не се занимаваме с интернет заради съображения, свързани с личната свобода или свободата на изразяването, защото детската порнография не познава граници и трябва всички заедно да се борим срещу нея. Марина. Ем... Благодаря, Марина. Сега ще преминем към работната сесия. И ще чуем на първо място шефа на кабинета на комисар Малмстрел, като за съжаление не можа да бъде сред нас днес след обед. И по тази причина от името на комисията давам думата на госпожа Асениус. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас днес. Искам да ви предам личните поздравления на комисаря, от комисаря Малмстрем, която много би искала да е тук днес, обаче е на командировки извън в Брюксел. Имам възможност да ви представя е, предложението на комисията за директива за злопотреба с деца, сексуална експлуатация на деца и е, детска порнография. Ще говоря за основните елементи на е, предложението си директивата и основни, ще се опитам да отговоря на основните критики и основно по отношение на блокирането на интернет сайтове. Няма нужда да обяснявам, е, според мен, защо е необходимо да се предприемат действия за борба срещу сексуалната злопотреба и детската порнография. Не само, че това са ужасяващи престъпления, които оставят за винаги травми у жертвите, но това са е, престъпления, извършени срещу невинни срещу най-невинните членове на нашето общество. Има много проучвания в тази област. Нека да ви дам малко повече информация. 10 до 20% от всички деца в Европейския съюз могат да преживеят някакъв вид сексуално престъпление по време на детството си. Стотици сайтове разпространяват детска порнография или фотографии на злопотреба с деца. Социалните чат-румове често се използват за подвеждане на деца и всички сме чували за сексуалния е, туризъм. Предложението за това е амбициозно има за цел да предприеме всеобхватен подход, като се включват разпоредби не само за преследването на жертвите, но и за подкрепата е, на децата жертви. Това са трите букви П. Преследване, превенция и закрила. За да се засили е, е, наказателното преследване, комисията иска сближаване за законодателство по 22 престъпления, като е, дава насоки за наказанията по тях. Там се покриват различни видове сексуални запотреби и експлуатация. И особено новите форми, които стават по-лесни поради новите технологии, включително преластяване през чатрумове, е, също така разглеждане на детска порнография без е, сваляне на файлове, нещо, което може да не се е, преследва в някои държави членки. Също така съзнателно присъстване като публика на представления на детска порнография, в които може да се наблюдават на живо как дете, с, с дете се злоупотребява чрез веб камери. Е, е, трябва да се работи с а, е, операции с агенти под прикритие и да се инфилтрират мрежите на педофилите и трябва да може да се предявяват обвинения дори ако няма а, дете жертва, което да а, даде е, свидетелства и много и трябва да се има предвид, че много често а, е, е, тези деца ще проговорят едва а, години по-късно, когато станат а, възрастни. А, трябва да може престъпления да се преследват и когато са извършени извън Европейския съюз, за да се борим с сексуалния туризъм. Що се отнася до второто П, защита, за да защитим децата, предлагаме по-силен достъп до правна защита и е, в някои случаи до специални представители, които да помагат на децата. Ще има правила за обучение на полицейските органи за това как да разпитват децата, без по този начин да ги травмират допълнително. Като трябва да се предприемат много сериозни е, усилия, за да се идентифицират децата, които са били жертва на детска порнография и да им се помогнат да се справят с травмата. Третият елемент е превенцията, третото П на английски. Това означава че трябва е, да вземем мерки за предотвратяване на такива престъпления, да се обучава децата така, че те да разпознават кога може да са в опасна ситуация. Има такива програми, като е, Дафне и Safer Интернет, програми на Европейския съюз, които съществуват вече в тази област. Предлагат се още няколко мерки в рамките на възможното, в рамките на наказателното право. Първо, показано, че специалното специалните а, програми за работа с престъпниците, извършили сексуални престъпления, намаляват вероятността те отново да извършат подобни престъпления. Такива, така че такива програми трябва да съществуват. Също така а, онези е, престъпници, извършили сексуални злопотреби с деца, на които е забранено да, се, да работят с деца в една държава членка, също няма да имат достъп до деца и в други държави членки в рамките на професионалния си живот. Това са мерки за дисквалификация. И накрая директивата има за цел да ограничи разпространението на детската порнография и в член 21 от директивата, е, който привлече доста внимание, повече отколкото е, заслужава, защото другите 20 члена са много по-важни. Но това е член, за който е, трябва да кажа няколко думи. Детската порнография. Тук не говорим за е, картини. Е, и тук говорим е, за снимки на деца, с които се злопотребява или които са изнасилвани, е, дори за съвсем малки бебета. Този е, тип снимки стават все по- лесно достъпни. Поне 200 такива нови снимки се качват в интернет всеки ден и те стават все по-насилнически, по-, ужасяващи. Така че трябва да се е, работи много професионално в тази област. Трябва да е задължително да се премахва такъв, такова съдържание в държавите членки в а, още на сървъра, където са съхранени тези снимки, а също така да може да се блокира и достъпа до този сървър. Комисията не предлага блокиране като альтернатива на изтриването на източника, т.е. на сървъра. това е просто допълнително средство. не говорим също така за пре прекъсване на достъпа на, на граждани до интернет, а пък говорим за прекъсване на достъпа до тези сайтове. Премахването в източника е най-препоръчителното, но понякога не е лесно да се постигне на практика, защото много често нелегалното съдържание е на в трета страна, а може всеки ден да се мести от една страна в друга. Комисията, разбира се, възнамерява да работи и с трети страни по този въпрос и комисаря Малмстрам лично повдигна този въпрос и е, пред Съединените щати и пред Русия наскоро. Но въпреки е, усилията на всички участници, достъпа, блокирането на достъпа е необходимо а, е, допълнително средство, защото само а, с комбиниране на двете мерки, сриване и блокиране, можем да направим действително много, за да ограничим достъпа до тези снимки и също така да защитим и деца, които евентуално могат да попаднат на тези снимки в интернет. И така, надявам се, че е, комисията в парламента ще разгледа този въпрос е, и е, директивата ще бъде прията възможно най-бързо. Благодаря. Eh, Благодаря. Сега давам думата на Даниел Флор, който представлява Европейския съюз, съвета на Европейския съюз и ще помоля следващите експерти да се настанят тук на подиума. Господин Флор, давам ви думата. Oui, merci, madame. Да, благодаря, госпожо Анджелили. Първо съвета иска да благодари на комисията и да ви благодари на вас, госпожо докладчик, за организирането на това публично изслушване. Струва ни се много важно и много полезно, особено по такава чувствителна и важна политически тема, както за държавите членки, но така и за съвета, така и за всички останали институции в Европейския съюз. Както знаете, от името на съвета не мога да ви кажа на този етап какъв е резултата от дискусиите. Все още няма подход, е, е, няма становище на съвета по този акт, но това, което мога да кажа, че това е приоритет за съвета и по-специално на Белгийското председателство. Мисля, че положихме максимални усилия, за да може дискусиите да напреднат и да може в най-кратки срокове да представим въпроса а, на равнище самия съвет, за да разработим такъв общ подход, който да ни позволи и навлизането диалог с парламента. От гледна точка на а, сроковете ще кажа, че на съвета през октомври ще разгледаме част от разпоредбите и вероятно след това на ноемврийски или декемврийския съвет да разгледаме всички разпоредби. Желанието на Белгийското председателство е до края на председателството, до края на годината, да а, имаме вече а, е, позиция която да разгледаме в диалог с парламента, но на този етап не мога да ви кажа повече по това. Просто имаме намерение сравнително бързо да действаме. Искам две деца, неща да посоча във връзка с спецификата на този правен акт, както и да посоча кои са сериозните затруднения на съвета. Първо, когато разискваме това предложение за директива, в съвета съзнаваме, че става въпрос за доста специфичен правен акт заради предмета и съществуват четири точки, по които ние обръщаме специално внимание. Първо, става въпрос за материално правен акт. Тоест, в рамките на такъв акт сме ограничени. Съвета е съгласен с холистичния подход, който предлага комисията, но всичко, което засяга наказателното право, не може да, да се включи в такъв тип акт. Второ, много е важно за държавите членки да се впишат в е, логическа връзка на всичко това, което вече е направено. Например, рамковото решение от 2003 година и Конвенцията е, на съвета на Европа от Ланзароте от 2007. Много е важно наистина да надграждаме върху нещо, което вече е постигнато, а не, не се връщаме назад. Трето, и вече бе посочено днес, очевидно трябва да се отчете ролята на новите технологии и в частност интернет в, развиване, в развитието на този вид престъпност и съответно в прилагането на мерките, които трябва да се приложат за защита на децата. И последно, това също бе казано, в тази сфера има огромно многообразие на деяния, които искаме да превърнем в... да преследваме. И това многообразие, което е обхванато от акта, оправдава съответното многообразие и на присъди, които се посочват. За разлика от другите явления, където можем да се задоволим с различни прагове, тук, заради многообразието на деяние, можем да очакваме действително различни прагове на, на осъждане на такова явление. Ето това са четирте аспекта, по които дискутира съвета. Там, където дискусията е малко по-чувствителна, бих казал, но разбира се, това не е ново за вас, е, е границата между законното и незаконното. Особено когато се говори за сексуалността на юношите. Тоест да се разбере каква автономия трябва да се остави и откъде нататък явлението е осъдително. Тук трябва да се намери точното равновесие, границата, прага на, на осъдителното явление. Откъде нататък можем да осъждаме. Вторият труден момент е обмена на данни във връзка с присъдите на такъв вид поведение. Тук постигнахме напредък с взаимната връзка на бюрата за съдимост, но сега трябва да осъзнаем факта, че в различните държави членки има несъвместимост, в смисъл, че не можем да намерим някаква приложима система във всички държави членки – защото и наказателните и административните мерки в съответните държави са изключително различни в съдебните системи на различните държави. Затова е много трудно да въведем някакво общо решение. Трети важен момент и труден момент е а, въпроса за подсъдимостта, за, за ресора в съдебната система. Има желание наистина да обхванем сексуалният теро... туризъм. Така че трябва да има някакви екстратериториални правомощия, но това трябва да се хармонизира отново и да бъде съвместимо с различните съдебни системи. Точно затова е много трудно да се намери равновесието между волята да, да се преследват наистина ситуациите и деянията, извършени извън територията, както в случая на сексуалния туризъм, и, и възможността да се направи в различните съдебни системи. И последния проблем е свързан с интернет и за блокирането на съдържанието. Какво можем да направим? Тук също има различия в съдебните системи в различните държави членки и съответно в средства, които са държавите членки прилагат, но съществуват и технически проблеми. Могат да се предприемат мерки, които са прекрасни на хартия, но трябва да се види каква е ефективността му и как, какъв е резултата им. Значи, важни са тези мерки, но във всички случаи тези мерки засягат и технически аспекти, и политически аспекти. Това са четирте аспекта, по които председателството очаква сериозните затруднения по време на разискванията в съвета. Но пак ще кажа, че председателството ще прояви решимост, за да може тази дискусия да се проведе в срок и да можем преди края на годината да излезем с позиция. Благодаря ви. Merci, Messie Flor. E grazie anche per eh, l'impegno a nome del Consiglio. La par... Благодаря. Благодаря на съвета за изказването. Сега ще дам думата на госпожа Шарма от името на а, економическия и социален съвет. Um, Добър ден. Има опасност да се повтаряме, за това ще се опитам да не засягам вече въпросите, които бяха повдигнати. В Европа през 21 век много жалко е, че нашите деца не са в безопасност, независимо къде се намират по света. Економически и социален комитет, чийто докладчик аз бях по този документ, заклеймява сексуалното малтретиране и експлуатацията на деца. Ние използваме структурите на гражданското общество и експерти от гражданското общество за да разработи становище, което да отчита неговите мнения. Тежестта на престъпленията, вредите от тях, риска, уязвимостта на децата по цял свят никога не трябва да бъдат подценявани. Ето защо трябва да искаме от държавите членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация, и малтретиране и факултативния протокол да я подпишат и ратифицират. Това ще отвори възможност Европейският съюз да подпише тези актове по силата на новия Лисабонски договор. Правили сме редица забележки по конкретни членове от директивата, Искам да се спра конкретно на следните въпроси. Първо, превенцията е основен приоритет. Тя трябва да бъде разглеждана едновременно с мерки. Трябва да се направи повече по този въпрос, като се използват и механизмите на гражданското общество. Нуждаем се от платформа за обмен на най-добри практики, спрямо подобни деяния, законодателни и незаконодателни механизми за разработването на методологически материали и обучение. Тук трябва да се включва по-активна работа с организацията на гражданското общество, неправителствения сектор, за да се водят разяснителни кампании на местно равнище. Нашия комитет призовава институциите на Съюза – които според нас се намират в много силна позиция да окажат натиск върху трети държави, особено тези, които се намират в развити части на света. Австралия, САЩ, Япония, Русия, за да се премахнат интернет страници с материали, съдържащи малтретиране на деца. Искаме категорични мерки от ICANN – организацията, която отговаря за интернет страниците по цял свят. Но нека първо да разчистим своя собствен двор. И в Европа има много високо равнище на холстване на подобни материали. Ние трябва да предприемем мерки срещу това. Нямам никакво оправдание. Няма технически пречки подобни страници да бъдат премахнати автоматично на европейско равнище. И така ние настояваме да се заличават такива интернет страници, а не да се блокират. Блокирането да е альтернатива само, когато не могат да бъдат заличавани. Също така, възрастта, на която едно лице доброволно може да изключва сексуален акт. Друг много важен въпрос, особено в контекста на иммиграцията, промяната на културните ценности в Европа. Трябва да се проведат допитвания и по този въпрос. Комитета препоръчва комисията да разгледа някои от дефинициите, които използва и понятийния апарат. Да ви дам някои примери, освен тези, които вече бяха споменати. Терминът детска порнография. Детска порнография трябва да се замени с изображения или материали, свързани с малтретиране на деца. Порнографията се свързва с еротиката. Тук не говорим за еротика, когато говорим за малтретиране на деца, секс туризма. Всички споменаха за секс туризма. Туризма се изключва с почивката, свободно време. Трябва да се използва пътуващи престъпници, извършващи социални престъпле... сексуални престъпления. В контекста на мобилността, променящите се ценности, трябва да разгледаме и въздействието на традициите в този контекст. Тук може да се включва усъкътяването на гениталиите на момичетата, което по-настояще не влиза в прожното поле на директивата. Също така, нуждаем се от една и съща давност в държавите членки. Ние препоръчваме давността да започва че след като детето навърши 18 годишна възраст, а не от момента на извършване на престъплението. Ние отчитаме работата, която върши неправителствения сектор, за да защитава децата по цял свят. Ние искаме да поздравим ООН, Съвета на Европа, че предоставят правна рамка в сферата на защита на децата и сексуалното малтретиране на деца. Престои обаче много работа. Трябва наистина да работиме активно, да не търсим оправдание. Искаме да благодарим на парламента, че ни включи в днешната дискусия, тъй като ролята на гражданското общество е важна. Е, Благодаря. Ще дам думата на Мария Амор Естебанес, представител на Агенцията по основните права. Благодаря. Искам да благодаря на Комисията по граждански свободи, че покани представител на нашата агенция да участва в това изслушване и да се изкаже по законодателното предложение за борба с сексуалното малтретиране, експлоатация на деца и детската порнография. Предложението за директиви е приветствано от нашата агенция. То е важна стъпка за опазване на правата на детето в Европейският съюз. Правото на децата, защита на децата е една от основните сфери на работа в нашата агенция. Освен това, агенцията работи и по въпроса за зачитане на неприкосновеността на личния живот и опазването на лични данни. Агенцията е основана на базата на два члена. Член 67 задълженията на Съюза е да осигури високо ниво на сигурност чрез мерки за борба и превенция на престъпността и член 83 по силата на който парламент и съвета могат да въведат минимални норми и санкции срещу престъпленията с трансграничен характер – сексуалното малтредиране, експлоатацията на деца е сериозно престъпление, което изисква грижи и защита на децата. Член 24 от Харта за основните права изрично признава правата на децата. Според него децата имат право на защита и грижи като част от тяхното благоденствие и всички действия на публичните органи трябва да се ръководят от най-голем от интереса на детето. Трябва да се припомни, че освен това, по силата на член 3 от договора за Европейския съюз, Съюзът е длъжен да популяризира и насърчава защитата на правата на детето. Както казва и Съда на Европейската общност в решение от юни 2006 година по делото парламента срещу съвета на Европа Конвенцията за правата на децата е един от международните актове за опазване на правата на човека, който е съобразен с генеричните принципи на общностното право, тъй като държавите членки са страна и по факултативния протокол към конвенцията, с изключение на три държави членки, които не са ратифицирали – На последно място не трябва да забравяме, че конвенцията на съвета на Европа наскоро бе подписана от мнозинството от държавите членки и ратификацията върви с добри темпове. Активното участие на Европейският съюз за отстояване на правата на децата се счита в момента за задължително. Освен това, в предложението се разглежда и правото за запазване на личните данни и на отчитане на семейния живот. Това се позовава на редица актове, международни актове. В предложението се прави опит да се намери баланса, да се постигне баланс Както се подчертава в сегашното предложение, включени са много важни нови елементи. Предвиждането и увеличаването на наказателно-правните санкции и факта, че държавите членки трябва да отстраняват интернет страниците с детска порнография. Характера и значимостта на тези мерки изискват извършването на оценка на въздействието, възможностите, които разкриват новите технологии, частност интернет. Трябва да се защитават. Същевременно европейските граждани трябва да участват в върховенството на закона и техните представители трябва да определят кое съдържание нарушава правата и свободите на останалите и изисква наказателно преследване. Не трябва да се накърнява правото на неприкосновеност на личния живот чрез разпространение на съдържанието. С тълкуването на член 10 и 8 от Европейската конвенция се дадава насоки относно съдържанието и кое съдържание е неприемливо. Наказателното преследване е много важна мярка, с която не трябва да се злоупотребява. Тя ще остане важна мярка и в бъдеще. Целта е да не се накърнява правото на свобода на изразяването. предложението се говори и за умисъл от страна на престъпника. Това е много важно за да се направи връзката между използването на интернет и престъпното деяние. Много европейски граждани нямат достатъчно технически познания, за да контролират изцяло използването на интернет. Според член 5 от предложението се предвижда умисъл, умишлено добиване на достъп – относно член 10 от е, предложението. Целта е да се избегне рецидива на деянията във връзка с член 752 от решението на съвета от 2009 година относно съдържанието на информацията която се обменя между държавите членки във връзка с свидетелство за съдимост. По този начин ще се гарантира неприкосновеността на съответното лице, доколкото това е възможно. Основните права на, за подозрените е въпрос свързан с програмите по член 25 първи от предложението. Член 3 на Алинея 3 на член 20 предвижда държавите членки да предприемат съответните мерки, за да могат осъдените лица да участват в програми, Личното съгласие и отказа не трябва да са обект на държавна намеса. Участието на държавите членки в този процес каса единствено осигуряването на информация, помощ е, за осъденото лице, за да може то само да реши дали да участва в съответната програма или не. Освен това, създаването на интервенционни програми и мерки трябва да се ръководят от принципа за закрила като първа принцип – и трябва мерките, които се предприемат да не накърняват стовните права на осъдените лица. Член 19 първа линия предвижда назначаването на специален представител за жертви деца. Това става не само когато лицето е придружено от семейни членове, а и когато е отделено от родителите си или от лицето, което се грижи за него. по линия 19. Не е ясно дали разпитите трябва да се извършват е, в помещение пригодено за деца или не. Относно блокирането на достъпа до сайтове, интернет трябва да се разграничава от другите източници, тъй като има възможност за незабавно блокиране на материалите. При все това обаче е важно блокирането на интернет страници да се сведе до минимум, за да могат все пак ползващите интернет да имат правото на свобода на изразяване. Алинея първа на член 21 трябва да се преформулира – необходимостта блокирането да сведе до минимум трябва да се замени с необходимостта блокирането да се ограничи само до материали с детска порнография. Така само подобно съдържание ще бъде обект на подобно блокиране. Освен това, доставчиците на съдържание не трябва само да бъдат информирани за възможността да успорват блокирането, колкото е възможно по-скоро, а би трябвало да успорят блокирането В заключение искам да подчертая, че предложението е много важен факт не само за наказателното право, от гледна точка на основните права. Нашата агенция очаква с нетърпение то да бъде прието. Много важно е да се прави периодичен преглед и оценка на директивата, за да се сведат до минимум негативните последици върху основните права. В рамките на своите правомощи агенцията ще следи практическото реализиране на директивата в тясно сътрудничество с институциите на Европейския съюз. Ние сме на разположение на парламента, можем да окажем всяка помощ, която той счита за уместно от нас. Благодаря. Grazie. Eh, io prego tutti gli oratori eh, di inviare al segretariato della Commissione. Благодаря. Моля ви да изпратите вашите изказвания на секретарията, за да можем след това да използваме този материал. Това ще бъде оптималния вариант преди съставянето на нашия проекто доклад. Разполагаме с малко време, и всеки оратор сега се опитва да направи тук пред нас обобщение на становищата си. За това ще ви моля да, из, да ги изпратите, защото е, някои от изказваните са технически, има подробности в детайли експертни аспекти, по които ние бихме могли да поработим. А сега ще дам думата на господин Бутарели, който представя Агенцията за защитата на данни в Европа. Заповядайте. Уважаеми докладчици, уважаеми депутати, аз съм изпратил записките си, които подготвих за това изказване, на секретарията. Е, вие сте ги получили, така че знаете колко много може да, при, да, да принесе надзорника за европейския надзорник за защита на данните за борба с детската порнография. Тук не говорим само за детската порнография, говорим за социалните мрежи, говорим е, за съгласието давано от деца и от родители. Говорим за е, сексуалния тормоз. И така ние приветстваме тази инициатива, която има за цел да се засилят превентивните и наказателни мерки срещу сексуалните злоупотреби и експлуатация. За съжаление, този феномен изглежда не намалява с времето. Той е насочен срещу децата, които са, стават все по-уязвими по интернет и които имат право на специална защита и грижа, които са необходими за тяхното добро. На национално равнище е необходимо да се отбележи и напредък в законодателството по тези въпроси и затова приветствам призива за хармонизация на наказанията и санкциите на равнище европейско ниво и нови, създаването на нови средства за разследване, както и насърчаването на всички останали е, социални мерки за реакция на този феномен. За нас също най-важното е интересите на детето да са на първо място. Именно заради това сега а, няма да се спра на евентуалното признаване за престъпление на някои нарушения, които в момента се считат за сравнително а, леки а, или пък на забраната на някои дейности и на правните средства за защита. Днес ще се занимая най-вече с онези въпроси, които са свързани с защитата на личните данни, особено до, блокирането на достъпа. Сексуалните злопотреби с деца са сериозно нарушение на основните права. Напълно сме съгласни с това. Има обаче и други права, които трябва да се вземат прави тук. Именно за това приветстваме намерението на комисията, което се вижда в мотив 15, да се провежда сериозна оценка, за да се провери дали всички нови законодателни мерки са напълно напълно съвместими с всички останали основни права, включително защитата на личните данни. Въпросите, с които занимаваме, не са свързани само с, детската, с злопотребата с деца, но а, с всички въпроси, свързани с интернет. Що се отнася до, злопотре... до забраната на достъпа до детска порнография, ние не поставяме под въпрос необходимостта от нова по-добра рамка, за да се предотврати разпространението на такива материали. Но някои от мерките, които се предвиждат в предложението, като например премахването и блокирането на веб-сайтове и създаването на телефони за помощ могат значително да се отразят на е, лицата, които са засегнати. Какво става с блокирането? Има е, два начина да се блокира достъпа от територия на Европейския съюз до, е, до страници, където се разпространяват такива материали. Първо, блокиране чрез заповед на компетентните съдебни власти или доброволно блокиране от страна на доставчика на интернет въз основата на етичен кодекс. Европейски надзорник за защита на данните може да подкрепи е, действията на полицията в една добре определена правна рамка с зачитане на съдебната практика на, европейс на Съда на Европейската, Европейските общности, като се вземат преди правото на свободата на комуникация и е, някои гаранции, които се предоставят. Имаме известни съмнения за е, правната страна на всички доброволни блокирани от частните доставчици. На практика блокирането може е, да включва различни тип а, е, а, е, дейности, включително сканиране на, на интернет, идентифициране на подозрителни вебсайтове и блокиране, но също така и наблюдение на поведението на крайни потребители, които се опитват да достигнат този тип данни, като ние не се като ние се занимаваме с блокиране. Няма как да се блокира достъпа без да има каквото и да било наблюдение на потребителите. Това е нещо ново. В сравнение с Конвенция на съвета на Европа 201 от 2007 година. Ето, например, има блокиране на, на IP адреси, а има и пакетни инспекции. Това означава различен, различна степен на намеси. по някой път а, получаване на достъп до съдържанието на телекомуникациите, когато те се предават. Що се отнася до ролята на властите в тези случаи, тя не е оточнена говорим за лични данни на различни лица. А това е информация за жертвите, за свидетелите, за потребителите и за доставчиците. Наблюдението на сайтовете на практика не е свързана с комерциалната цел на доставчиците, така че това повдига съмнения, що се отнася до законосъобразността на тази дейност. Второ, важно е да се провери дали блокирането на сайтове за бъдеще ще продължи да бъде ефективна мярка или ще се превърне в една безсмислена мярка, която лесно може да се преодолее като пречка. Сега блокирането няма е нещо, при което няма право на сигурност. Освен това може да се създаде евентуална възможност за включване на лица в, в черни списъци, преди да се намесят независими органи. Така че това също е сериозен проблем. Именно заради това трябва повече мерки, е, за да се гарантира, че, му, че наблюдение или блокиране ще се извършват само целево и под съдебен контрол и че злопотребата с такива механизми се предотвратява чрез адекватни мерки за сигурност. И така споменаването в член 20 на адекватните мерки за защита е добро и се радваме, че има такова упоменаване. Тоест, ние не казваме, че не може да има контрол и че не може да има блокиране, просто, че трябва рамките да са ясно определени. Европейския парламент в друг контекст се занимава с правата за интелектуална собственост във връзка с акта и е, е, позицията на парламента изрази същото становище. И накрая, мрежата телефони за подкрепа, спомената в прембилът в мотив 13, но не и в текста. Тази мрежа от телефони за подкрепа е част от програмата Safer Internet, е, по-безопасен интернет, е, по която ние вече сме излезли за становище. Е, тук говорим за информация, която да се събира по конусообразен път и да, е, да се централизира и обменя. За тази цел е необходимо да има точно описание за това какво трябва да се разглежда като нелегално съдържание или вредно съдържание, кой може да събира тази информация и по какъв начин е, се гарантира защитата на тази информация. Това е много важно според нас, защото трябва да има предвид какви са последиците от е, отчетите от тези мрежи. Що се отнася до децата, може да има е, застрашаване на всякаква лична информация, включително е, информацията на лицата, които са заподозряни и информацията за лицето, с което се злоупотребява. Затова всичко трябва да спазва рамката и информацията, която се събира от тези телефони за помощ, е, най-вероятно ще се използва и за наказателно преследване по време на съдебната фаза. Така че е необходимо да има защитни мерки трябва да има гаранции, за да може тези мерки, е, които представляват дигитални доказателства, да се събират като доказателства, спазвайки всички изисквания, за да могат след това да са допустими съда. И трябва да се спазват всички изисквания за прозрачност и за независима е, възможност за търсене на правна помощ и защита. И така, рамката трябва да е ясна, и държавите членки трябва да осигурят хармонизирани процедури под надзор на независими обществени органи. Благодаря. Е, Благодаря. Сега ще чуем двама колеги. Ще ви помоля да спазвате графика, защото вече сме закъснели. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко приветствам действията предприяти срещу злопотебите с деца и всички ужасяващи престъпления, които обсъждаме днес. Но ако предприемаме такива мерки, трябва те да са ефективни. Това е най-важното. Във всички изказвания, които чухме след следобед, ще използвам е... една английска фраза. Има една 200 кг горила в залата и никой не я споменава. Много лесно е да се говори около темата, но 80% от случаите на злопотреба с деца се случват не са извършители престъпници, а са извършени от хора, които са около децата. В техния дом, в тяхното училище, в техния спортен клуб или в църквата. Това е нещо, което трябва да не забравяме. И така, ако разгледаме всички случаи, които всички обслужват, обсъждат в Европа и всички а, ненаказани извършители и всички операции за покриване на следите на тези извършители из цяла Европа, тогава нека а, да си дадем сметка, че трябва ясно а, да заявим, че такива престъпления има и че има и свещеници, които са извършители. Сега, що се отнася до превенцията, не трябва да говорим само за технологии и съдебни действия, а трябва да говорим и за традициите. И тук искам да спомена отношението към сексуалността и сексуалното образование, защото много често е, отношението към тези две неща е много изкривено. Това е въпрос, който ние в парламента не обсъждаме достатъчно често – но нека да не забравяме, че отношението, е, че много често този тип проблеми са свързани с някакво изкривено възприемане на човешката сексуалност. И точно това трябва да се обсъди. И накрая по техническия въпрос, блокирането на сайтовете, съгласна съм, съгласна съм с казаното от господин Ботарели. Блокирането на сайтове не само, че не е ефективно, защото ако беше ефективно, добре, но то е контрапродуктивно. Аз самата не съм технически експерт, но доколкото разбирам от експерти, с блокирането на сайтове ние на практика създаваме един чудесен указател на всички ужасни сайтове и а, помагаме на хората да разберат точно на кои сайтове могат да намерят забранени материали. Така че много трябва да внимаваме с решенията, които предлагаме, да не се окаже, че те влушават нещата, вместо да разрешат проблемите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Зипъл. Благодаря ви. Мисля, госпожо председател, че сме изправени пред един от най-важните и най-сложни проблеми. Документа отразява тази действителност. Мисля, че всички искаме да защитим децата си. В същото време сме длъжни да направим така, че всички мерки, цитирани в директивата, да обслужат самата цел, а именно да се намали престъпността срещу децата. Искам да се присъединя към изказаното от госпожа Интвелт във връзка с сексуалния турмоз в реалния свят, а именно от близките хора на децата. А тази директива мълчи по този въпрос или не се казва кой знае какво, не се казва много и по превенцията и по предотвратяването, но това вече се спомена тук. Във връзка с отежняващите вината обстоятелства, мисля, че трябва да си зададем въпроса каква е целта, която си поставяме. Ако присъдите станат по-тежки, да възпрем педофилите, които страдат от патологични заболявания. Няма да постигнем успех така. Ние трябва да предприемем превентивни мерки. Освен това, не трябва да забравяме, че има явление на трафик на хора, на организирана престъпност. В такъв случай, къде се целим? Дали, дали се целим в, в този, който а, гледа изображенията или този, който извършва престъпленията. Аз мисля, че трябва да си зададем а, реални цели. Искам да а, говори за груминга. Тук има проблем с тълкуването, с превода. Това понятие доста не е ясно, много трудно се подхожда към това понятие. В някои кръгове ни се казва, че става въпрос за е, влизане в контакт чрез веб-камера, за да се насърчи детето да прояви някакво поведение или да извърши някакви действия, които могат да бъдат регистрирани на твърд диск и след това да бъде разпространена тази информация в интернет. А друго тълкуване съществува, че става въпрос само за влизане в контакт. Но влизането в контакт с дете трудно може да стане наказуемо явление и наказуемо деяние. Просто е, свързването с едно дете, влизането в контакт с дете, е трудно наказуемо деяние. Ако е сексуално, да, но ние трябва да знаем какво точно искаме да накажем. Ето, наистина много неща искам да кажа, но позволете ми сега просто да добавя един последен въпрос във връзка с дефиницията на дете, всъщност на определенето на възрастовата граница. В директивата, там където се говори за съдебните санкции, се препраща към понятие е, дете, което не е в е, сексуално зряла възраст. А тази секс... възраст на сексуална зрялост е различна в различните държави членки. Казва ни се, че дете е дете под 18 годишна възраст, т.е. на ненавършени 18 години. Това също е проблематично, защото и трябва да отчетем различията между правовия ред в различните държави членки. Освен това, съществуват и разлики в правомощията на полицейските сили – Освен това е много трудно да се разбере на една интернет страница на каква възраст са децата, които се появяват. Благодаря ви, ще спра до тук. Благодаря. Още пет колеги са записани. В рамките на възможното ще огранича изказванията ви до две минути, за да можем да продължим след това и да имаме възможността да чуем всички наши експерти. Точно за това сме организирали това изслушване. Сега започвам с а, а, господин Бронкс. Благодаря. Без споменате колко трудно се затварят сайтове, правилно ли разбирам, че някои страни не сътрудничат в тази насока за затварянето на сайтове? Без споменат секс туризма, или пътуващите секс престъпници, правилно ли разбирам, че някои страни търпят или се затварят очите за подобна дейност, или просто не могат да извършват превенция заради лоши ресурси? Бяха споменати и присъдите. Превентивният ефект на присъдите при подобни деяния трябва да е съразмерен с тежестта на престъплението – Но мисля, че ако престъпникът не участва в програми, това не, не трябва да попречи на предсрочното освобождаване. Поне така е в моята страна. Относно детската проституция, проституцията сред юношите – По този въпрос обществеността добра представа. Това се дължи участие на полицията и на медиите. И много често момичета биват заребявани за проституция, изклоняване, без медийно отразяване и без полицейски мерки срещу това. Много често членове на семейството са напълно невинни, но отказват да признаят вината на своя партньор и позволяват да се извършват подобни деяния. Трябва да се борим с това, тъй като това е първата стъпка към реабилитация. Аз съм за мерки срещу лицата, които посещават страници с детска порнография, но така е възможно да се използва като претекст за мерки срещу лица, които споделят противоположни политически възгледи. Благодаря. Господин Албрехт, благодаря ви. Благодаря и на изказалите се експерти. Благодаря много на госпожа Камереверт, защото вие изложихте фактически данни и мисля, че трябва всеки път да се основаваме именно на цифрите, и на действителността. Това трябва да бъде отправната ни точка. Комисията ни казва още веднъж, че има все повече е, интернет страници, които съдържат такива педопорнографически изображения. Мисля, че последните две години цифрите все пак намаляха. Съществува проучване, възоснова на полицейските служби на Великобритания, което показва, че през последните 6 месеци е, цифрите са намалели с 78%. Аз се радвам на това явление, но би било добре действително да разполагаме с повече такива цифрови данни. Бих искала да разбера кои са е, страниците, които са предмет на мерките за блокиране? Кои са страниците, които се блокират и които не могат просто да бъдат заличени? Ако не греша, съществуват доста такива страници в САЩ. Предполагам, че все пак е възможно сътрудничеството с съдебните органи в САЩ. Там има тясно сътрудничество с техните органи, така че би трябвало да бъде възможно, например, след като е възможно да сътрудничим за прехвърлянето на банковите данни, защо не, след като успяхме да заличим страници, които се занимаваха с пиратиране на банкови данни, защо да не успеем и тук? Къде е проблема, бих искал да разбера. Половината страни са подписали конвенцията за правата на детето, така че би трябвало да бъде възможно да се борим по-ефективно с интернет съдържанието. Всичко това, разбира се, минава през опростени процедури. Освен това, трябва да се говори и за възможните репарации в гражданската сфера. Благодаря. Госпожо председател, в е, Комисията по културата ние правим проект установище. Госпожа Верт говори вече за, за това, но не говорихме до сега P2P, т.е. възможността да се обменя информация не в интернет, но обмен на информация – между ограничен брой лица peer-to-peer. -peer. Това е нещо, което обаче не е невинно. Мисля, че ще имаме нужда от повече координация, за да се преборим с подобно явление. Но за банковите файлове успяхме за няколко часа, а за страниците, съдържащи такова съдържание, защо да е невъзможно да действаме също така бързо? Защо трябват цели седмици за заличаването на това съдържание? Сигурно има възможни пътища за сътрудничество. По принцип би трябвало да можем да работим по-добре и много лесно не само да скриваме това съдържание и да ги правим недостъпни и да ги оставяме в интернет, а просто да ги заличаваме и да ги премахваме от източника. Мисля, че ще трябва да се работи много повече е, по аспектите информация и превенция е, по посока на децата, но и по посока на родителите, които е, много често не знаят какво може да се прави в интернет. Днес децата растат с интернет, те много добре познават това комуникационно средство. От техническа гледна точка те е, разполагат с е, способности да стигат до всякакъв вид съдържание, така че трябва малко повече информация и за родителите, и трябва директивата да говори малко повече за това. Благодаря ви. Е Благодаря. Кернст. Благодаря ви. Мисля, че в този дебат трябва да внимаваме за следното. Експлоатацията, педопорнографията, сексуалният турмоз върху деца, всичко това обхваща различна действителност. Не става въпрос само за интернет. Дълги години съм се занимавала с този проблем на границата между Чехия и Германия и установихме, че това е многообразно явление – мисля, че трябва да държим сметка за това многообразие. Помощта на жертвите е много важна, информацията също, превенцията също. Трябва по-силно да наблегнем на тези аспекти в директивата. Освен това, се повдигна въпроса за ползата от блокирането или е, отхвърлянето на съдържанието в интернет. Мисля, че трябва да сме по-конкретни, когато говорим за тези две възможности. А що се отнася до присъдите, ще кажа следното. Много често присъдите, когато станат по-тежки, има последствия върху децата, защото а, насилието върху децата става по-силно и по-шокиращо, защото често престъпниците казват, си казват така или иначе рискува много тежка присъда, по-добре да залича всякакви следи и понякога се стига до убийство на детето. Но а, това са въпроси, които ще трябва да продължаваме да обсъдим. Обсъждаме. Благодаря. Викстрем. Благодаря много. Исках само да подчертая казаното от Софи Индфелд. Най-опасното място за децата, там където те са най- изложени на сексуални злопотреби или насилие, не е в града или в някакво тъмно кътче в градината, а у дома. И много често хората, които са отговорни за тези престъпления, са хора, на които децата се доверяват. Учител, член на семейството или пък свещеник. Много често това са хора, на които децата се доверяват. А сега интернет се използва за разпространение на образи на такива злопотреби. Но проблемът съществува от години. Това е един от най-сложните проблеми, с които трябва да се занимаем в парламента, защото тук се търси правилното равновесие. Винаги съм настоявал на свободата на изразяване. Във всяка една демократична държава хората трябва да могат да се изразяват свободно, артистично, с фотографии, с литература. Трябва да сме свободни и това трябва да се прилага и в интернет, но трябва да не забравяме и какви са ограниченията на свободата на словото от гледна точка на това как може тя да се отрази на другите. Защото детската порнография е експлоатация на деца, е експлоатация и злопотреба с тяхното право на е, лично достоинство, така че има случаи, в които се надхвърля свободата на словото, всъщност тук вече не става дум, дума за свобода на словото или на изразяването. Говорим за блокирането на сайтове. Това може да е от инструментите, които трябва да приемем, ако искаме наистина да защитим правата на децата. Разбира се, много по-добре е да се стигне до корените на проблема, но ако това не стане, блокирането на сайтове може да е един от въпросите, е, една от мерките. Все пак всяка една държава членка, т.е. нито една държава членка не трябва да е, цензурира интернет. Интернет обаче не е някакъв паралелен а, е, свят, в който всичко се позволява. На върховенството на закона трябва да действа и там. Господин Ботарели е, говори по този въпрос в е, много големи подробности. И нека да не забравяме, тук най-важното е да се постигне баланс. Мисля, че е възможно хем да се защитят децата, хем да се защити свободата на словото и отвореният интернет. Няма да се задоволим с нищо, което се отклонява от е, този баланс и за това комисията трябва да помисли повече, да поработи в по-големи подробности и да не забравяме, че, не, че най-важното тук са децата, а, които страдат и хората, които са извършителите на тези престъпления, но те трябва да се преследват, а не интернет. Благодаря. А сега последният желаш да се изкаже госпожа Блинкеви, чуйте. Е, Благодаря, госпожа председател. Базите данни за порнография най-често са в Съединените щати, и Австралия и в някои европейски държави. И както комисарят Малмстрем каза, Обсъждането вече тече с Съединените щати и Русия и има усилия за блокиране. Но има държави членки, които не правят каквото и да било. Не смятате ли, че би било по-ефективно да се създаде международно правно задължително споразумение? Защото мисля, че двустранните споразумения няма да доведат до успех. Също така трябва наказателната отговорност за тези престъпления да е по-висока, по-сериозна. И съм съгласна с госпожа Анджелили, че ни трябва дългосрочна стратегия за превенция. Можем ли да имаме такава стратегия? Можем. Но но всъщност в Европейския съюз не разполагаме с достатъчно данни, които да ни покажат колко разпространен е този феномен. Затова всички държави членки трябва сериозно да се захванат на работа и да започнат да събират тези данни. И накрая, ако искаме да се преборим с сексуалните злопотреби а, с деца, трябва да действаме заедно. Затова не е добре да се опитваме да си поделяме отговорността, да кажем държавите членки да са отговорни за минималните наказания. Не мисля, че това е правилният подход. Мисля, че ако искаме действителни резултати, тогава всички трябва да работим заедно. Именно заради това минималните санкции трябва да се уточнят на европейско равнище. И накрая – Разполагаме ли с служители, които са достатъчно добре квалифицирани, за да провеждат тези програми? Е, този въпрос още не е споменат, но си даваме сметка, че социалните работници, хората работещи в областта на образованието, трябва да имат специални умения, за да могат действително да помогнат на децата, е, за да е, могат тези деца да говорят за извършените престъпления. Нека да не забравяме за това. Благодаря. Ehm, благодаря. Искам да благодаря на ораторите, които се изказаха в този панел. И ви моля отново да изпратите на секретарията на нашата комисия презентациите си, за да можем да използваме възможно най-добре всички изказани съображения. И ще помоля господин Лорел и господин Артинг, представителите на Евроюст и на Европол, да се присъединят към нас тук на подиума.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 Ok, ehm, riniziamo i lavori eh, dando eh, subito la parola al signor... И така, нека е, да продължим. Давам думата е, на господин Лорел от името на Евроюст. Имате думата. Uh, Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Аз съм а, национален член на Евроджаст от а, Швеция. Ако не ви говори много, нека да уточня. Аз съм прокурор. Ще говоря за оперативната страна на директивата и ще ви дам примери от действителността. Um, the... Евроюст е мрежата за съдебно сътрудничество на Европа. Ние координираме дейности по разследване и наказателно преследване. Занимаваме се с сериозни трансгранични престъпления и по-конкретно организирана престъпност, орган занимаваме се с сътрудничество между държавите членки, но и с сътрудничеството с трети страни. Представляваме и Център за експертиза по национални съдебни въпроси, е, що се отнася до сътрудничеството между различните страни. Няколко коментара по проекта директивата. Ще спомена множество добри страни и някои лоши страни. Добре е, че сериозните форми за злопотреба с деца и експлуатация с деца, които не се покриват от е, законодателството на Европейския съюз, сега ще бъдат криминализирани. Ще се занимая по-конкретно с тези части на директивата, които са най-тясно свързани с дейността на Евроюст. Добре е, че новата директива ще криминализира нови феномени в интернет. И така ще има по-голяма защита за престъпленията срещу деца, отколкото може да се предостави от рамковото решение. Смятаме, че може да е добре да се занимаят с а, рамковото а, решение да, и то да бъде опоменато по отношение на въпроса за конфликта на юрисдикции, нещо, което може да е важен въпрос в този тип престъпления. I, will, I would like to agree with Ms. Sharma, uh, who said that Съгласен съм с казаното от госпожа за, Шарма за това, че думи като сексуален туризъм и детска порнография са може би е, неподходящи. Аз бих предложил, както и тя каза, да се използва понятието пътуващи сексуални престъпници и образи на сексуална злоупотреба с деца. Всяко дете, което е поставено в такава ситуация, е всъщност е, подложено на престъпление. Не трябва да бъркаме правните описания като порнографията и детската порнография с правното описание на престъплението. Тук не говорим просто за още един вид порнография. Не, говорим за престъпление. As it has been said, um, there will be new possibilities uh, to Както бе казано, има нови възможности за използване на ефективни раз... методи за разследване, като операции под прикритие и разследването няма да зависи от е, наличие на сигнал или обвинение от страна на жертвата или от страна на семейството. добре е да има ясна дефиниция на престъпленията. Но, както казах от самото начало, може би някои от понятията трябва да се преразгледат. Много важен е въпроса за разширената юрисдикция, т.е. за принципа на екстратериториалност. Не само, че имаме възможност така да преследваме пътуващите сексуални престъпници, но ще има и други сериозни престъпления срещу деца, които могат да се разрешат, ако юрисдикцията се разшири извън територията. Нямам готовност да коментирам по въпроса за блокирането или за премахването на материали от веб страници. Но искам да ви припомня, че тук може да има и проблем с юрисдикцията. Добре, ако има сървър в държавите членки или в Съединените щати, защото с тях имаме добро сътрудничество, окей, okay, но ако сървърът е в страна, с която нямаме сътрудничество, тогава се сблъскваме с проблем. Защото на практика самото изтриване на материала се случва на територията на друга страна. Кратки коментари за статистиката. Разполагаме с статистика от съдебната практика по делата, с които се занимава и Евроюст, е, е, вижда, че делата не са много, но ние се занимаваме с много сериозни престъпления. Много често а, е, става дума за няколко държави членки във връзка с едно престъпление. Така че това не са най-стандартните обикновени престъпления, а, с които се занимават съдебните органи в дадена страна. Много често това са случаи, в които е, престъпленията са на територията на няколко държави членки. 30% от случаите са сексуални злопотреби, включително изнасилване и сексуална експлоатация. 18% е онова, което редовно се нарича детска порнография, 16% THP и 14% е, е, е, престъпления срещу личността и увреждания на престъпления срещу живота или увреждания на тялото. Тук имаме 9 убийства. Ето един случай. Загубените момчета, така се нарича случая Девет държави членки си сътрудничиха с още четири е, трети страни. Става дума за усилия за премахване, за е, е, разрешаване на световна престъпна педофилска мрежа. Работата по делото започна през декември 2007 година. Тогава постъпи искане за е, взаимна правна помощ от Норвегия към Италия. Бе изпратено през Eurojust, защото обикновената съдебна практика и обикновените канали за съдебно сътрудничество не се задействаха. Именно заради това Норвегия поиска сътрудничество от Евроюст. Норвегия има сътрудниче... споразумение за сътрудничество с Евроюст и има прокурор за свръзка, който работи в Евроюст този случай става дума за много сериозни сексуални престъпления срещу деца и производство и разпространение на няколко милиона снимки на злоупотреби с деца и хиляди филми. Мрежата работеше като фирма и произвеждаше и разпространяваше материали. Членовете на тази мрежа обаче Самите те бяха престъпници, които извършват злоупотреби с деца. Те използват интернет, базират мрежата на безплатен софтуер, непрекъснато променят местоположението на сървъра и използват изключително а, добри а, протоколи за сигурност. Виждате страните Съединените щати, е, Белгия, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Мексико, Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. 30, е, това са потребителите на мрежата, от които са идентифицирани 35-ма, а има много жертви по целия свят. Евроюст улесни сътрудничеството между всички тези страни, е, проведе пет е, срещи за координация, така че всички следователи и прокурори във всичките страни, работещи по този случай, да се срещнат, да се е, обменят искания за взаимна правна помощ, за съдебно сътрудничество и да се координират действията. Един престъпник е осъден в Норвегия на 10 години затвор – делото продължава в апелативния съд. Хиляди порнографски е, снимки са конфискувани, е, идентифицирани са 17 от жертвите. От Норвегия, Румъния и Бразилия. В Италия един от извършителите е арестуван. над 1 милион снимки са били конфискувани, 7 жертви и двама посредници в Румъния са идентифицирани. В Румъния 8 сводници, 27 жертви са идентифицирани от образите и има трима 3 за подозрени, които, срещу които в момента има производство. В Съединените щати са идентифицирани 15 от членовете на мрежата, 14 от тях са задържани и могат да бъдат осъдени на минимум 20 години затвор всеки. 35 са жертвите в Съединените щати, които са а, идентифицирани 7 терабайта порнографски материали са конфискувани. Един терабайт е 1 милион мегабайта, така че става дума за огромно количество материали. Е, за първи път чувам за толкова много материали в Великобритания. Един а, престъпник, че в а, Франция един, в Белгия четирима заподозрени и арестувани. Нямаше да е възможно да координираме операцията в толкова много държави членки, ако нямаше международна организация като Евроюст. Евроюст се задейства, защото обичайните канали не действаха. И така се проведоха координационни срещи в Хага и в други държави членки, за да могат да се съберат заедно всички следователи и прокурори. Тук на крана виждате пример един прокурор от Великобритания. Лично донесе средства от един от тези от една от тези извинете, донесе доказателства получени на едно от тези координационни заседания, обратно в Великобритания и така има 15 е, идентифицирани нарушители, 14 от тях са арестувани. И така, виждате, е, че е, все още не са постигнати всички резултати, но някои от тях вече са постигнати. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Изложението ви беше много интересно. И ще ви помоля да ни го изпратите. Сега ще дам думата на господин Йортинг, представител на Европол. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на вашата комисия, че организира подобно важно мероприятие. Европол приветства дейностите на комисията, парламента, съвета и държавите членки по линия на съставянето на това важно предложение. През 2008, по време на първоначалния етап от работата, Европол имаше експерт в работната група, За Европол борбата с трафика, експлуатацията на деца е един от основните приоритети. Макар да съм работил в структурите на полицията от 30 години, все още се шокирам, когато посетя колегите, занимаващи с подобни престъпления и като видя на какви жестокости са подложени децата. Ние провеждаме разследвания в много държави членки до 2010 година сме помогнали над 30 международни случая, свързани с престъпни мрежи, касаещи детска порнография, разпространението на нелегално съдържание. До момента са идентифицирани над 2000 опасни за подозрение и голям брой жертви по цял свят. С нашите анализатори и експерти – и с нашите аналитични средства и потенциал ние заедно с държавите членки разбиваме и проследяваме някои от най-опасните престъпни мрежи в Европа. Всяка година участваме в над 4000, 14 000 трансгранични разследвания, с което добиваме доста добра представа за престъпни свят в Европа. Относно самото предложение. И аз като колегата преди мен ще идентифицирам някои конкретни въпроси. Член 2. Дефиниция на основни понятия. Детска порнография, проституция. Те сега са ясно дефинирани. Ние приветстваме въвеждането на по-пълни дефиниции, съответстващи на последните международни актове. Така се добива много по-добра представа за проблема и се улесняват международните усилия за борба с престъпленията срещу деца. По отношение на членове от 3 до 7, тежки форми на малтретиране и експлуатация на дета, които в момента не са обхванати от европейското законодателство, те в момента се криминализират. Европо приветства въвеждането на нормата на член 5, с която се криминализира, криминализира деянията, с които умишлено се добива достъп до детска порнография. Оперативният опит сочи, че потребителите в интернет, които свалят такива материали по интернет, много често произвеждат и разпространяват подобно незаконно съдържание. Производството и разпространението на такъв материал се открива след като се извърши обиск на място. Същото понятие се покрива и с умишленият достъп – много често всичко това се доказва с анализ на логовете за трафика или на историята на компютъра на заподозрените. Много често те съхраняват изображенията на други компютри, възползват се от капацитета за съхранение по интернет акаунти – които са достъпни в киберпространството. По отношение на шестия член, нови форми на сексуална експлуатация, които се криминализират, включително заребяването по интернет. Ние подкрепяме тази норма, защото заребяването по интернет е факт. Всъщност не само тинейджерите, а и по-малки деца са обект на интерес от сексуални престъпници по интернет. Те общуват с компютрите, но и с а, конзоли за игра и мобилни телефони. В това отношение Европол смята, че имаме нужда от по-тесно сътрудничество между държавния и частният сектор, защото политиките в това отношение не са адекватни. Децата не трябва да могат да се регистрират да използват услуги, които са предназначени за пълнолетни. По отношение на членове 14 и 15 въвеждат се някои разпоредби за подпомагане на разследването на престъпления и повдигането на обвинения и без сигнал от детето жертва. По отношение на член 14, вече сме имали някои случаи в държави членки, при които жертвата е идентифицирана след дълги години и вече е станала пълнолетна. В някои случаи е идентифициран е насилникът. Но жертвата не е искал да повдигне обвинение срещу него, тъй като е минало много време и просто иска да забрави за случая. Тоест, престъпника се идентифицира, но не му е повдигнато обвинение и той спокойно може да малтретира други деца. Относно член 14, четвърта алинея, за Европол е много хубаво да се помогне на разследващите екипи да идентифицират жертвите чрез използване на технологии като анализ на изображенията. Тази техника много често е помагала за постигането на добри резултати при идентифицирането на лицето и евентуалното му спасяване. По отношение на член 16 правила за юрисдикция, внасят се промени, за да могат престъпниците да бъдат преследвани наказателно извън Европа. Те много често пътуват и отиват в трети държави, където имат по-лесен достъп до местните деца. Престъпниците пътуват и защото знаят, че има липса в законодателството в е, страните, където отиват, искат да избегнат ударите на закона в страната им по происход. Ясно е, че трябва да се предвидят повече мерки в това отношение и нормата на член 16 е стъпка в правилната посока, тъй като запълне тези законодателни пропуски. Европол скоро ще предприеме инициатива за преследване, засичане на секс престъпници в Европа, чрез сътрудничество между правоприлагащите органи. По отношение на член 19 и 21 специалните мерки за пресветяване на детския сексуален туризъм и блокирането на достъп до сайтове, които много често се намират извън Европейския съюз. Подкрепяме идеята, че този тип престъпления изискват цялостен, комплексен подход заради спецификата. Ето защо участието на частният сектор туристически агенции, оператори, които да дават сигнали за секс туризъм, е добре дошло. И трябва да се популяризира чрез разяснителни кампании. По член 21 Европол вече подкрепи идеята за въвеждането на техника за филтриране в някои от държавите членки. Тя се прилага от доставчици на интернет на международно равнище, за да се забрани достъпа до сайтове с малтретиране на деца. Макар, че блокирането не е основното средство, смятаме, че то ще е полезно за борба с подобни явления по интернет. Смятаме, че предложението е солидна основа за приемането на цялостно законодателство в борбата срещу малтретирането на деца. Според нас, предложението на Европейската комисия е добра стъпка напред. Ehm. Благодаря ви. Преди да открия дебата, ще дадем думата на госпожа Женс Дотир, представляваща съвета на Европа. Thank you, Madam President, honorable parliamentarians. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа депутати, е, уважаеми колеги, дами и господа. Едно от всеки пет деца става жертва на някакъв вид сексуална злопотреба или сексуално насилие а, е, по време на 18-те години е, детство. 80% от а, тези деца са жертви на такова насилие в рамките на на кръга на лицата, на които се доверяват от дома си или там, където се грижат за тях. Това е нещо, на което трябва да се постави край. Именно заради това искам да изразя своята благодарност пред Европейския парламент за това, че събра експерти и служители на много високо равнище за това важно изслушване. Сега е време да се действа и се надявам, че това изслушване ще ни помогне да се придвижим напред. Десетте минути, с които разполагам, ще ми дадат възможност да се спра, спра на а, разликите между Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуални злопотреби и а, проектът от Директивата на Европейския съюз. Ще говоря и за бъдещата кампания на, на Съвета на Европа за преустановяване на сексуалните злопотреби с деца. Като госпожа Ковал ще е, може да ви даде и, и технически подробности. Конвенцията, която споменах, е подписана от 39 държави членки. 8 ратификации предстоят в Албания, Дания, Гърция, Малта, Холандия, Сан Марино, Сърбия и Испания. Очакват се още ратификации. Проблемът на сексуалното насилие срещу деца е глобален и за това конвенцията е отворена за подписване и ратификации и от страни, които не са държави членки на съвета на Европа, има голям интерес от извън Европа, включително особено от страните, които участваха в процеса на изготвянето на текста Съединените щати, Япония, Канада и Мексико. Конвенцията също така може да бъде ратифицирана и от Европейския съюз. И това ще бъде приветствено. Конвенцията е динамична, защото целта е да има предвид новите развития на тези престъпления и новите начини на преследване, да има нови процедури, по-лесно наблюдение, облесняване на общото тълкуване и обмен на добри практики. Тук не говорим за правен инструмент за а, е, наказателно право, а за допълнителни мерки за превенция на престъпления и предоставяне на помощ за жертвите. Именно тук имаме възможност Европейския съюз да даде пример. Образованието и информираността са много важни в конвенцията. Членове 5 до 10 настояват за информираност на децата чрез онези, както и за онези, които работят с децата и обществеността като цяло. Оттам нататък се говори и за извършителите, и за предоставяне на механизми, чрез които държавите членки да могат да ги идентифицират и преследват. Конвенцията има четири цели. Предотвратяване и борба с сексуалната злопотреба с деца, защита на правата на жертвите, национално и международно сътрудничество срещу този тип експлуатация и насърчаване на приложението чрез създаване на конкретни механизми за наблюдение, за да може да се осигури последователно прилагане и да се насърчи сътрудничеството между 47-те държави членки на съвета на Европа. Конвенцията не дефинира а, твърде тясно правните концепции и а, няма ясни е, дефиниции на сексуална дейност, сексуално поведение и порнографски представления, така че държавите членки могат да дефинират тези понятия в контекста на своите е, правни системи. Също така, е, конвенцията не се занимава с възрастта, на която лицата имат право доброволно да участват в сексуален акт. Инструментът създава една инфраструктура, в която 47-те държави членки могат да действат по начин, по който те смятат, че не е подходящ, зависимост от обстоятелствата в страната. Така по-ефективно могат да се намерят общи начини на действие, защото е, правните системи в различните членки на е, Съвета на Европа е, не са толкова хармонизирани, колкото тези в държавите членки на Европейския съюз. Така че тук Европейския съюз има възможност за действие. Трябва да се работи ефективно, пропорционално и с е, мерки, които са достатъчно убедителни. Е, много държави искат да запазят контрола върху законодателния процес и има различни има големи разлики между различните държави членки. Надяваме се, че проекта директивата на Европейския съюз няма да ограничи действието на конвенцията в този смисъл и действително мерките ще бъдат ефективни, пропорционални и такива, че да разобе че да предотвратяват следващи престъпления. Трите букви П на английски също са важен принцип. Става дума за превенцията, преследването и защитата. И тук имаме и някои разлики. Е, първо по отношение на блокирането на сайтове, е, които съдържат образи, свързани с злопотреба с деца, порнография и свързаните с тях материали. Е, член 2 съдържа дефинициите на термините. Съгласни сме, че основната цел и на директивата, и на конвенцията е да се предотвратят, преследват и наказват тези престъпления. Основните е, цели по е, е, тези три инструмента обаче се постигат различно в конвенцията и в директивата. Конвенцията има за цел едни общи цели на превенция, защита на правата на жертвите и международно сътрудничество, както и създаване на механизъм за приложение на конвенцията. За разлика от това, директивата има по-ясно дефинирани цели, например е, правна дефиниция на е, престъпленията, конкретни санкции, е, мерки за по-силни по-силни мерки и защита на жертвите. Що се отнася до детската порнография, всички сме съгласни и в конвенцията, и в директивата, детето се дефинира като лице под 18 години. Директивата обаче е, дефинира по по-различен начин детската порнография. Става дума за сексуалното естество на материала. Е, то е основното. Няма е, дефиниция за конкретното съдържание. Ако обаче имаме симулиране на или реалистичен образ а, на дете, което обаче не е там, тогава нямаме а, мерки. Член 21 предоставя много смели мерки за блокиране или филтриране и достъп а, до сайтове на територията на Европейския съюз. Много широко е това като разпоредба. То надхвърля разпоредбата а, и дава а, е, ясна представа за конкретни мерки за приложение, мерки, които може да се обмислят е, малко повече. Блокирането а, е, на сайтове на интернет не е обсъждано по време на изготвянето на конвенцията, защото този въпрос тогава не е бил повдигнат от която е да било страните. Но делегатите се занимаха с правните и демократични въздействие на този тип мерки. Нека да ви припомня, че този тип мерки трябва да зачитат основните права, които се гарантират в Европейската конвенция за правата на човека. И по-конкретно правото на а, неприкосновеност на личния и семейния живот и а, свободата на словото и на изразяването. Но също времено трябва да се защитят и правата на децата блокирането на достъпа се изисква международни действия и конвенцията дава възможност за борба с киберпрестъпленията в глобален план. Комисията, създадена по конвенцията, а именно TCY, може да даде възможност за координиране на международното сътрудничество. Преди изслушването се поиска от мен да спомена една разпоредба на конвенцията по отношение на юрисдикцията. Държавите, е, които са страни по конвенцията, трябва да включат в националното си право разпоредби за е, юрисдикцията по принципа териториалност, е, престъпления извършени на тяхната територия или пък подобни обстоятелства, например на а, е, борда на кораби или самолети, регистрирани в съответната държава членка, или пък, а, що се отнася до националността на извършителя. Има някои изключения от принципа на териториалност. Конвенцията се дава възможност за прилагане на широки критерии, като се изисква извършителят и жертвата да са регистрирани на територията на съответната държава, но тези е, разпоредби е, са, е, могат да бъдат подложени и на, резерви. Стъпките са смели. Вземат се мерки и за премахване на бариерите пред преследването на сериозни престъпления, извършени в чужбина. и процедурните мерки, мерките по същество. Обаче има и въпрос за двойната наказателна отговорност. И за това тук можем а, да говорим а, за а, ограничаване на мерките до сексуалния туризъм стрикто сенсо. Що се отнася до мерките по отношение на извършителите, проекта директивата трябва да е, вземе предвид и а, е, каква е позицията на засегнатите деца. Госпожа Анджелили направи предложение по-рано и съветът е, на Европа с удоволствие ще излезе с писмен текст по проекта директивата, за да има сравнение между конвенцията и проектодирективата, с удоволствие ще ви предоставим такава позиция до няколко седмици. А нека сега да се занимая с кампанията на съвета на Европа, която предстои да започне скоро. Надявам се, че тя ще помогне и на директивата. И необходима ни е смелост. На 29 ноември съветът ще започне своята кампания за борба с а, насилието срещу децата, с сексуалното насилие срещу деца в селските региони на Италия. А, целта е да има ефективни правни материали, за да се предотвратят ужасяващите деца и ужас... извинете, ужасяващите факти, които бяха цитирани по-рано за това, че едно от всеки пет деца а, преживяват е, сексуално насилие, като 80% от е, жертвите е, преживяват това насилие в рамките на кръга на възрастни, на които те имат доверие. И за това е много важно мерките да бъдат извършени бързо. Кампанията е на наци... ще работи на национално равнище, ще ви изпратим конкретните точки по правата на децата, които са разпратени до служителите е, е, и неправителствените организации във всички е, страни. Ще се подмогне за организация на ниво държави страни по конвенцията, както и ще се подпомогнат страните, които предстои да започнат процеса по ратифицирането. Децата са важна част от тази кампания и тяхното участие в кампанията е от решаващо значение. То е свързано с конвенцията на съвета на Европа и последния коментар по член 12. Също така трябва да се е, увеличи информираността сред обществеността и родителите за съществуването на такъв тип насилие и да се наруши е, табуто върху е, този тип информация. Всеки ден получаваме информация за нови жертви на сексуално насилие срещу деца. Може би всеки си мисли, е, може би си мислим, че всички знаят, е, че има такава опасност, но нека да е, не забравяме, че трябва да разясним на децата си, че има такива рискове и че трябва да ги насръчим да говорят за това. Децата трябва, актив... извинете, родителите трябва активно да се занимават с превенция и трябва да се говори и за сексуално обучение, образование повечето деца, които искат децата им да не говорят за сексуалност на, а, като твърде малки, а, но трябва да помогнем на родителите да говорят по тази тема с децата си. Затова в съвета на Европа ние разработваме много а, хубав инструмент а, а, за а, деца и родители, които да им, който да им помогне да, да излязат от това табу. И така в Европейския парламент се надявам, че ще се подходи смело и ще се е, и кампанията ще достигне до тези, които вземат решение, до обществеността, до родителите и до децата, защото тази кампания не трябва да остане табу. Благодаря много, а сега давам думата за кратък дебат, защото а, сме малко назад с времето. Госпожа Сипел и госпожа Боскорт имат думата. Благодаря ви. Искам да кажа, че колкото повече слушам експертите, толкова повече се питам каква е целта която си поставяме в, с тази директива. Внимателно изслуша господин Лорел и се попитах е, какво всъщност ще добавим, защото е, работата на Евроюст явно явна е плодотворна. Какво ще добавим с директивата? Дали не е достатъчно просто да добавим пропуските, свързани с интернет? Задавам си въпроси, свързани с статистическите данни. Каква е тенденцията на престъпните деяния? Какъв е техния брой? Броя на изображенията в интернет, който чух. Явно става въпрос за огромен брой. Освен това се питам, трябва ли да Разбираме, че тенденцията е, че бройката расте или става въпрос по-скоро за а, безброй а, копирания на тези снимки и по-голямото им разпространение. Сигурно Евроюз си задава също тези въпроси. Освен това, какво е. А, Какви са реалните възможности за преследване на юридическите лица? Мисля, че това е особено щекотлив въпрос. Съществува и въпрос за превенцията и за сексуалното възпитание, т.е. информираността на самото население, както и възпитателната роля на медиите. Има лица, които растат в стабилност семейно обкръжение, които в един момент могат да се окажат жертви на подобно явление. И мисля, че превенцията именно трябва да се извършва стъпка по стъпка. Трябва да се възпитават децата, да се научат да казват не, включително и деца, които идват от различни среди, защото понякога наистина става въпрос за деца без никакви социални проблеми, идващи от стабилни семейства. Така че се питам действително каква е добавената стойност на тази директива. Дали ще постигнем намаление на ефективно извършените престъпления срещу деца? Реалния брой на тези престъпления. Благодаря. Сега госпожа Боскорт. Благодаря. Исках да задам два въпроса към Евроюст и Европол. Първо за а, разследването разследванията, които позволяват да се е, открият съответните деца. Чух Евроюст, който говореше за идентификацията на децата, които са на снимките, но виждам, че цифрите са много е, слаби, т.е. 17 деца в едно такова голямо дело. Явно, че нещата не върват много добре. И какво се прави е, по-точно в тази посока? Предполагам, че директивата ще трябва наистина да се насочи към конкретната помощ на жертвите на сексуалния турмоз. Как всичко това ще се свърже? А към господин Ортинг имам следния въпрос. Вие казахте, че давността може да представлява пречка за е, откриването на съдебно производство. Вие какво посочвате като решение? Да се премахне давността, така ли? Аз е, би била съгласна. Освен това, за Евроюст, например, съществуват някои религиозни институции. Знаете какви афери има в момента в Ирландия и в други страни. Много Голям брой деца са били жертви на сексуална експлоатация. Това, което се прояви в Ирландия, помогна всъщност да се сложи край на тези явления. Обаче, на... дали Евроюст има някаква роля? Например, знаем, че и в Германия има такъв проблем. Е, може ли да се преустанови преместването на деца през границите? Мисля, че точно Евроюст е институцията, която може да предприеме някакви мерки. Възможно ли е? Ако ми кажете не, кажете ми защо. Благодаря ви, госпожо Боскур. Първо ще дам думата на господин Лорел, за да отговори. Ще започна с въпроса за ползата за Евроюст. Евроюз не е засегнато от всичко в директивата. Ние сме организация, която съгласува действията между държавите. Ние не предприемаме сами инициатива, т.е. с нас се свързва прокурор от една държава членка или от няколко държави членки в рамките на една и съща операция. Ние действаме по искане на държавата членка или на орган в нея. С други думи, ние не извършваме сами наказателно преследване. Ние сме един вид с маската между държавата членка и органите – Проблемът за нас е юрисдикцията, компетентността. Затова и подчертах колко важно е понятието извън териториална юрисдикция, което ни дава възможност да преследваме наказателно едно престъпление, извършено извън територията на държавата членка, където е заловен извършителя. Всичко посочено в директивата няма да се отрази на нашата дейност. Ние можем да направим много и без тази директива, но все пак директивата ще се отрази на прокурорите, които се занимават с подобни престъпления в държавите членки – бе зададен въпрос за броят на изображенията и на жертвите. Има много жертви. В една държава бяха само 7 по конкретни случаи. Имаше редица жертви във всички държави членки за местни случая. Но изображенията не са само изображения на на жертвите, които са били обект на малтретиране от извършителите по случая. Както бе казано, изображенията се качват в интернет и се разпространяват година след година. Много от тях вече са известни от преди. Мрежата, която описах, произвеждаше нов снимков материал – значи нов снимков материал и старите. Извършителите, които бяха арестувани, при конфискациите, извършени в държавите членки, имаха много снимки на други деца – относно сътрудничеството между държавите членки. То няма да бъде засегнато до голяма степен от директивата, що се отнася до нашата конкретна работа, но както казах, директивата ще се отрази на разследванията в самите държави членки. Например, ако жертвата не е длъжна да повдигне обвинение, т.е. разследването може да започне от всеки един орган държавата членка по негова инициатива. Това ще доведе до една голяма операция, мащабна операция, която ще се съгласува от Евроюст. Тоест всичко е свързано едно с друго. Благодаря Искам да се присъединя към казаното от колегата току-що. Има стотици хиляди снимкови изображения на деца, обект на, социална, на сексуална експлуатация, някои са стари, други нови. Както и при всички други престъпления, имаме престъпници от ниш и виш клаш. Някои от тези лица просто обичат да гледат такива снимки, други ги произвеждат, трети имат реални студия с веб стриминг, видеокамери, където може да поискате да направи нещо или извличате наслада от това. Или пък се използват чатрумове, където можете да получите достъп само ако бъдете одобрен. Значи тук говорим за изнасилване на деца. Интернет е улесняващото средство, но по същество говорим за изнасилване на Интернет дава възможност на извършителите да разпространяват подобно съдържание – и година след година се очудвам, че прокурори, съдии, свещеници биват залавени в подобни деяния. Тази директива може да не е идеална, но е стъпка в правилната посока, тъй като ще помогне на много от държавите членки да съгласуват усилията си а и разследванията. И след това трябва да се предприемат и последващите стъпки на базата на натрупания от тази директива опит. Но тя на практика ще ни помогне на нас самите, а и на държавите членки. Един от въпросите бе дали има полза тази директива спрямо съществуващите стандарти и механизми. Може би въпросът не, бе, не беше насочен пряко към мен, но просто искам да се съглася с казаното от съседа ми. Смятам, че тук въпросът опира до сътрудничеството. Съветът на Европа има конвенция, която служи за чудесна основа, над която да надграждаме. Европейският съюз със своите директиви също носи ползи. Но искам да ви помоля да направите така, че проект от директивата да отиде по-далеч от Конвенцията на Съвета на Европа и да не се ограничи приложното и поле. Съветът на Европа има 47 членове, което ни дава възможност да си сътрудничим на общо европейско равнище. Затова и смятам е важно Европейският съюз, заедно с други международни организации, да работи в сътрудничество и надявам се, че директивата Определено ще донесе ползи. Смятам, че определено се струва да се предприеме тази крачка напред. Благодаря ви. Сега ви предлагам да започнем третата работна сесия и ще помоля госпожа Баноти Госпожа Бирн. И госпожа Мала да се присъединят към мен. Благодаря ви. Allora, iniziamo la terza parte relativa... Предлагам ви да започнем третата част. Става въпрос за международните перспективи. И ще започнем с госпожа Мала. Специален докладчик на Обединените нации по въпросите за педопорнографията и детската проституция. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Имам честа да се обърна към вас по време на тази среща във връзка с директивата на Европейския парламент и съвета за борба с експлоатацията на сексуалния турмоз върху деца и педопорнографията. Очевидно, във връзка с естеството на моя мандат, всички размисли или действия за превенцията и за борба с тези явления ме интересуват много силно. През септември 2009 по време на 12-та сесия на съвета по правата на човека представих доклад върху порнографията с деца в интернет и съвсем скоро през октомври 2010 в Нью Йорк на Общото събрание ще представя доклад за развитието на осъществяването и, реализа... и прилагането на протокола за търговията с деца, проституцията на деца и порнографията с деца във връзка с 10-та годишнина от приемането на този протокол. Затова много ви благодаря, че ме поканихте на този дебат. Първо искам да споделя някои констатации, свързани с настоящото състояние. Тези явления се считат за престъпление, една от най-тежките форми на нарушаване на правата на детето. Много от тежко посегателство върху достоинството и върху душевното и физическо здраве и развитието на детето. Разбира се, има много правни актове, Конвенцията на правата на детето и факултативния протокол, свързан с търговията на деца, но съществуват и много други международни регионални е, актове, е, подписани от различни държави, като трябва да се спомене и, на скорошната декларация и призив за действие от Рио. Тези ангажименти действително позволиха голям брой инициативи, както в частния, така и в публичния сектор, на НПО-та, на агенции, много често съвместно, на международно, регионално и национално равнище за превенция и за борба с това явление. Въпреки това остават е, доста предизвикателства, свързани с познаването на реалните измерения на тези явления и свързани с ефективната защита на децата, с преследването и осъждането на престъпниците и превенцията. Едно от тези предизвикателства е свързано с реалните измерения и с е, тенденциите. Според данните, които имаме, става ясно, че някои форми като секс-туризма, детската проституция, педопорнографията в интернет, телекомуникациите, социалните мрежи нарастват значително и много голям брой деца и момичета и момчета продължават да са жертви на сексуална експлуатация навсякъде по света. Изображения на експлуатирани сексуално деца стават все по-шокиращи. Децата са все по-млади или малки на възраст и бър... точния брой на такива изображения в обращение много трудно може да се прецени е, заради е, естеството на социалните мрежи. Освен това се установява много сериозно увеличение на търсенето на деца в интернет за сексуални цели, наречено груминг. И така, много е трудно да се определи наистина мащаба на явлението, защото няма достатъчно надежни информационни системи. Много е трудно да се идентифицират децата, жертви, заради транснационалните измерения на явленията, заради недостатъчна координация във връзка при обмена на данни, заради слабия брой случаи, които се обявяват от самите семейства и от самите жертви, понякога и поради пропуски в законодателството и заради трудно, труден достъп до съдебните системи и понякога също заради прекалено скъпите процедури или бавните съдебни производства. Всички твърдят, че това явление е много сложно и е сложно заради многообразието на тези явления – много често самите фактори са свързани помежду си и по този начин се увеличава уязвимостта на децата. Без да навлизам в подробности, но ще изброя е, бедността, социалното неравенство, поволото неравенство, е, дискриминацията, е, спина, е, преселванията, въоръжените конфликти и други подобни ситуации, е, лесния достъп до е, информационно-комуникационните технологии и разбира се организираната престъпност, която е все по-организирана и има все по-силно търсене на пазара на сексуалната индустрия, което се дължи също така и на известна толерантност, на съучастничество и на неказуемост. Не трябва да забравяме и категориите деца, които са много силно уязвими, като например непредложените мигранти деца, децата на улицата, деца, чето раждане не е регистрирано, деца осиновени незаконно, деца жертви на търговия или на трафик, деца, които работят, деца инвалиди или живеещи в институция, в обществени заведения или в центрове за задържане както и деца без семейство или е, деца е, наркомани е, и знаете, че всички тези проблеми са от физическо естество, психическо естество и социално е, естество. Има е, заболявания като спина, като сексуалните заболявания, като ранна бременност, като зависимост, е, смущение в поведението, психиатрични смущения, социална стигматизация, изключване от, от обществото. Това, което също важно да кажа е, че разпространението на тези изображения през интернет, през телекомуникациите, осложняват последствията на самите злоупотреби върху децата и имат отражение върху възстановяването на жертвите. Трябва да се знае, че тези изображения, разпространени в интернет, просто никога няма да изчезнат и това има унищожителен ефект върху е, жертвите. Още нещо важно. Децата могат да са жертви на педопорнографията, но те са и изложени. Е, и това излагане на децата пред порнографията е, всъщност влияе на сама, самото сексуално поведение на младите, много честно порнографията остава единственото място на информация, на сексуална информация и служи за модел и за сексуална реалност и по този начин се улеснява и генерализацията на тези поведения, които са свързани с порнографията. Какви са отговорите на държавите в тази област? Във връзка с ратификациите, Редовно се увеличава броя на ратификациите на всички тези международни и регионални актове. Просто припомням, че до днешна дата 137 държави са ратифицирали факултативния протокол, свързан с търговията на деца. 29 страни все още не са го подписали. В Европейския съюз 22 държави членки са ратифицирали протоколи, но 14 протокола, но 4 държави Чехия, Финландия, Ирландия и Малта – са го подписали само. Исках да се присъединя към колегата, която преди малко говори за ратификацията и влизането в сила на конвенцията. Но много е хубаво да се ратифицират конвенциите, но още по-добре да се хармонизира законодателството и да се прилага ефективно, защото се констатира, че има много законодателни реформи в държавите членки, но въпреки тези усилия все още има много сериозни пропуски в законодателството. В някои държави има законодателство, но не се определят ясно всички нарушения. Не всички форми на сексуална експлоатация са наказуеми. В някои законодателство самите деца са наказуеми, а други, например, не предвиждат никакви мерки за закрила, нито мерки за репарации. Не предвиждат също така екстратериториалност на преследването. Много държави също така не разполагат с ефективни и лесно достъпни системи, защото трябва съдебната система да бъде достъпна, трябва да се позволи сигнализирането и след това и наблюдението на тези деца. Освен това, заради различията в държавите членки, се обяснява, че престъпниците се преместват именно по посока на държавите, където законодателството е по-леко за тях. Сега, що се отнася до закрилата и е, грижите е, за децата, има много планове за действие, стратегии и така нататък, но всичко това остава недостатъчно, много често ограничено географски или във времето. Много информационни кампании са били осъществени, но много често също, за жалост, са епизодични и посланията не са достатъчно добре приспособени и съответно с слабо въздействие. А що се отнася до всички тези механизми за контрол, на филтри, на, на, на възможности за сигнализиране, за превенция на секс туризма, е имало също така мерки, но тези действия остават ограничени в някои държави и особено в най-индустриализираните държави. Във връзка с участието на децата, това е основополагащ принцип в Конвенцията за правата на детето. Въпреки по-силната видимост на участието на децата за peer-to-peer -peer education, например, трябва да се напредне още във връзка с достъпа на децата до информация за грижата, за, за, за вслушването в становищата на децата, жертви и по-системното им участие в целия процес на изработване, защото ви напомням, че децата се считат за жертви, да, но и най-вече децата са част от самото решение. Във връзка с социалната отговорност на предприятията, много фирми са възприели кодекси за поведение, информационни кампании, някои държави са възприели законодателство, според което и има отговорност за доставчиците на е, интернет, както и на мобилна телефония или на банкови услуги, но всичко това трябва да бъде по-системно прилагано и да бъде генерализирано и за транспорта, за всички финансови услуги, за всички телекомуникационни услуги. Сега във връзка с международното сътрудничество съществуват доста транснационални действия, по-специално между полицейските служби за по-улеснен обмен на данни за техническа и финическа помощ, съществува Европол, съществува Евроюз, но всички тези механизми, които улесняват това сътрудничество, биха били още по-полезни, ако се генерализират, ако обхванат по-голямо приложно поле. И накрая, докъде е, са стигнали нещата във връзка с оценката и мониторинга. Всички държави, които ратифицираха конвенцията, се ангажираха да възприемат такива мерки за наблюдение на децата. Но много от тези държави, въпреки това, все още не разполагат с такива а, мерки. И след тази констатация ми позволете да говоря за директивата. Най-общо казано, тази директива, прочетах я, е отговор именно на констатациите, които направих. Защото цели първо да хармонизира, да допълни законодателствата с регионалните и международни ратифицирани правни актове и да сближи законодателните разпоредби и е, всички нормативни разпоредби на държавите членки в областта на наказателното право. Много е важно да е, се интегрират и да има ясни дефиниции на всички форми на злоупотреба. Най-общо казано, тази директива отговаря на тези консултации, защото улеснява разследването и за откриването на съдебни производства, както е, в държавите, но така и на международно равнище, и гарантира и помощ, и лесен достъп, както и на грижа без да се забравят и компенсиращите мерки. Цели също така и засилване на превенцията с помощта на различни мерки, като се възпира евентуалните рецидивисти с програми и за престъпниците. Освен това и подобрява и сътрудничеството с обмен на практики на експертизи, тъй като самото явление е транснационално. Точно за това аз мога само да приветствам появата на тази директива, защото тя поставя върховенството на интереса на детето и отговаря на всички тенденции на явлението, върху е, трите П протекция, защита на защитата, преследването и превенцията. А освен това, говори и за транснационалното сътрудничество. Позволете ми да се върна обаче на някои е, моменти, които според мен са важни. Първият момент е възрастта на детето. Когато се четат е, разпоредбите в директивата се говори за непълнолетни лица под 18 години, но се говори също така и възрастта на сексуално съгласие. Позволете ми да ви кажа, че е много важно да разберем, че нито едно дете под 18 годишна възраст не може да се съгласи достатъчно информирано да участва в сексуална експлоатация включваща порнографското изображение. Така че тази възраст на сексуално съгласие не може изобщо да се отчита. Това, което е важно, е изключването от директивата на а, тези е, сексуални дейности а, е, между ограничени хора. Тук говоря за член 8, но ще се позова на конвенцията от Ланзарот, т.е. всяка страна може да си запази правото да не прилага частично или напълно нарушенията, свързани с произвеждането и притежанието на порнографски материал, включващ деца, които са стигнали до сексу... възрастта на сексуално съгласие, когато тези изображения се произвеждат и се притежават от тях с тяхно съгласие и само за частно използване. Но искам да добавя, че нито едно дете, жертва на сексуална експлуатация не може нито да бъде преследвано, нито наказано, нито задържано, нито експулсирано, а обратното трябва да бъде защитавано и да има грижи за него. Член 13 от директивата. Освен това, това, което е много важно, е санкциите да бъдат много по-силни, за да бъдат пропорционални, да бъдат възпиращи. Искам да ви припомня, че това е много тежко нарушаване на правата на децата и твърдяването ще се изрази в това да се въведат минимални прагове на присъди. И трябва да се включи също така и екстратериториалността. И ми позволете също да настоя на следното. Абсолютно задължително е, ако имаме хубав закон, да имаме и много лесно достъпни пътища за е, прибягването до, до съда. Както и мерки за спазване на върховния интерес на детето, на принципа на правото на детето да бъде изслушано и правото на детето да бъде информирано за правата си на език, който той разбира. И продължавам с тази защита, защото тук е много важно да говорим и за репарациите, защото последствията са много тежки и дългосрочни. А що се отнася до груминга и до онлайн порнографията? Преустановяването на тези мрежи за него е много важно да се въвеждат мерки за, за инфилтрирането на тези мрежи. Съществуват такива практики с агенти под прикритие и би било добре да се разшири тази практика. А накрая за блокирането. Дали е достатъчно, дали е осъществимо това блокиране? Позволете ми да ви кажа, че Това е нарушение на правата, много тежко нарушение, това е престъпление. Така че всички тези оператори и доставчици, търсачките и всички, които са включени в тези явления, трябва задължително да сигнализират сайтовете, да блокират достъпа до тези сайтове, да съхраняват материалите според съответни стандарти с цел разследване и съдебно производство. Знаете, че и финансовите компании трябва да се задействат, защото има бизнес за всичко това. И за да може да се гарантира правото на неприкосновен личен живот и да се прекрати обращението на изображенията, доставчиците на интернет трябва да блокират достъпа до сайтове, които съдържат изображения на сексуално експлуатирани деца. И накрая механизмите за контрол, за мониторинг, които вече се прилагат, трябва да бъдат подсилени от всички инстанции. Очевидно обаче блокирането не е достатъчно заради международния аспект, заради развитието на технологиите, заради организираната престъпност. Но същевременно мисля, че е много важно самото блокиране – и нека да поясним. Тук не става въпрос за това да се отчернят е, информационно-комуникационните технологии, но да се осигурят такива комуникации, които са сигурни, достъпни до всички деца, без никаква дискриминация. И най-вече трябва да сме достатъчно интелигентни, да използваме тези е, иката, за да информираме, да възпитаваме, и да предупреждаваме, и да сигнализираме. Мисля, че е много важно именно да не се използват тези технологии само от престъпниците. И най-вече, най-вече да се включат децата в областта на превенцията, на информацията, на предупреждението, на сигнализирането. Защото именно децата много добре знаят да ползват всички тези технологии. Мисля, че е много важно накрая да си кажем, че е важно е, системите ни за събиране на данни да се подобрят, обмена на информация на европейско равнище, но и на е, международно равнище, за да можем да идентифицираме децата жертви и да проследяваме по-добре тенденциите на това явление. Това явление не е само европейско, то е транснационално и за това в областта на сътрудничеството трябва да можем да помогнем на всички държави извън Европейския съюз, развиващите се страни, за да могат и те да придобият такива е, способности и средства. Когато директивата влезе в силата, се надявам, че държавите членки ще могат да отчитат всички предприяти мерки по нея какъв е броя на откритите производства и какъв е броя на децата жертви, които са били поети. И накрая искам да кажа, че интереса на директивата е, че се прилага една много широка рамка за закрила, възоснована на принципите по Конвенцията на правата на децата и се осигурява по този начин истинска верига на закрилата, така че всички действия да а, бъдат съвместни, да се съгласуват и на транснационално равнище. Тази директива ще бъде една много добра основа за работа. Благодаря ви, а, госпожо председател, благодаря на организаторите за поканата и естествено оставам на ваше разположение за а, всякаква допълнителна информация. Благодаря. Eh, eh, Благодаря. E e Благодаря за това изключително подробно изказване. Eh, Надявам се, че ще можем да получим вашето изказване в писмен вид. Ако може да го изпратите на секретарията, би било много полезно. E, eh, Вече 6 и 10. Има двама други души, които трябва да се изкажат и трябва да, да приключим 6 и половина, така че без да се бавим повече, давам думата на госпожа Бирн, която представлява е, нощно изследователския център Иноченти на УНИЦЕФ. Благодаря, госпожа председател. Дами и господа, благодаря, че поканихте уницев да участва на това заседание. Ние приемаме този въпрос много сериозно и се занимаваме с него от гледна точка на научно-изследователната дейност, на политиката и на програмите. Аз се занимавам с Центъра по научни изследвания в Флоренция, в Италия и сега ще ви представя резултати от две изследвания – е, които е, заедно с, с, съществуващите е, вече данни от изследвания създават ясна представа за картината. Първо говорим за експлуатацията на деца по интернет и чрез други комуникационни технологии. Говорим и за злопотребите с деца, които се свършват в реалния свят, действителността, но започват от интернет. Второто проучване се занимава с сексуалната експлуатация на децата, във връзка с пътувания и туризъм. Първо, нека да подчертая, че уязвимостта на децата от сексуална експлуатация зависи, зависи от техните обстоятелства. Възраст, пол, социално-економически обстоятелства, лични умения, увреждания, сексуалност и емоционална уязвимост. Трябва да не се забравя, че тези е, престъпления се извършват не само от педофили и е, непознати, е, които са престъпници, а много често се извършват от лица в, непосредствено, в непосредственото обкръжение на децата. И много често това са хора, е, на които децата смятат, че могат да вярват. 90% от насилниците е, срещу деца в Съединените щати са а, хора, които децата познават. Престъпленията се увеличават с развитието на интернет и както всички ние се съгласихме днес, увеличение достъп и ползване е, на тези мрежи, е, социални мрежи, взаимодействие с а, е, връзниците – е, създават възможности и е, за нови е, варианти на сексуална злоупотреба и експлоатация. Много лесно е чрез интернет, чрез интернет много хора да бъдат привлечени към злоупотребите или да станат опортунистични престъпници. Също така интернет промени е, възприятията на децата за границите между виртуалния и действителния свят. Много често тези граници се размиват и децата много по-лесно се сприятеляват с възрастни, с които се срещат, е, с други хора, с които се срещат по интернет, отколкото възрастните. Така се създава все по-голяма пропаст между поколенията и традиционната роля на родителите да защитават децата се променя. Към кого се обръщат децата, когато са в беда? Към родителите си, към връзниците си, към реалните си приятели или към виртуалните си приятели. Но не всички деца са поставени под риск, защото много от тях са все по-умели в интернет и много добре се справят с навигацията. Така че това са все въпроси, които трябва да вземем предвид, когато разработваме стратегия за защита и превенция. Що се отнася до това как а, се случват злопотребите, а, при всички положения децата не могат да дават информирано съгласие за експлуатация. Така че всяко едно такова дете трябва да има а, достъп до помощ и рехабилитация. Като случаите се увеличават там, където регулаторната рамка е слаба. Има много нови възможности за експлуатация, включително и чрез интернет и трябва да разгледаме корените на проблема, а не да се занимаваме само с проявите му. Един системен подход изисква съвместни действия от страна на различни заинтересовани страни на всички нива, силни закони, политики и а, криминализиране на злопотребите с деца. И както днес чухме, имаше много призиви за по-силно прилагане на санкциите. Стратегиите за превенция, кои, които се занимават, трябва да се занимава с, по различен начин с различните е, групи и трябва да се взема предвид уязвимостта на децата. Трябва да разберем по-добре и търсенето на такива образи и на такава информация. Също така трябва да, предост... да се а, види по какъв начин деца, които се експлуатират за проституция, могат да изкарват парите си по друг начин. И така, всичко това трябва да се вземе при превентивни, предвид при превентивните стратегии, трябва да се вземе предвид и какво искат децата. Има много е, различни е, преживявания на децата, които не могат да се подведат под общ наменател. Трябва да има баланс между защитата на децата и правото на децата за инф... на информация, участие и личен живот и е, насърчението на тяхната автономност. И е, все повече трябва да се насочваме към помощ от връзници за връзници и самопомощ. Всички усилия за предотвратяване на експлоатацията и за преследване на извършителите трябва да се извършват възоснова на най-добрите налични доказателства, включително и такива децата. Трябва да засилим механизмите за оплакване, които са на разположение на децата и те да са безопасни, да са добре рекламирани и да са поверителни както и да са лесни за употреба. От една страна имаме правораздаващите органи, от другата страна обаче тук са ангазирани и органите, които се занимават с защита на децата и с здравеопазване. Затова трябва да насърчим обмяната на добри практики между държавите членки, а пък има и трансграничен аспект, защото децата се експлуатират и при пътуване и туризъм и за това трябва да се включат и страните от изтока и юга. Защото много често детската порнография се създава в развиващите се страни, не трябва да забравяме жертвите и там. Увеличен, е, по-силното законодателство в Европа може да накара е, престъпниците да се преместят в трети страни. Ето за това трябва да имаме е, ясни всеобхватни разпоредби за юрисдикцията. Радваме се, че директивата е, предприема всеобхватен подход е, по отношение на сексуалната злоупотреба с деца, включително и що се отнася до превенцията. Радваме се, че парламентът се ангажира с този въпрос. Предоставяме ви подробни коментари по директивата, които можете да намерите на входа. Ще повторя само няколко въпроса, които са особено важни за уницеп. Предлагаме терминологията, която се използва за описване на различните престъпления, да се а, хармонизира и да не се използва термин детска проституция и детски сексуален туризъм, а да се говори за експлоатация на деца в порнографията, експлоатация за деца, а, на деца за сексуални цели в проституцията и е, е, за сексуален туризъм. Много важна е защитата на жертвите е много е, важно да се опоменат и други права на детето, като недискриминацията и правото на оцеляване и развитие. Когато говорим за недискриминация, когато в много страни има разлика между възрастта, на която детето доброволно може да осъществява полов контакт между, деца, между момчетата и момичетата. Настояваме да се работи и по а, злопотребите с деца а, чрез а, средства на информационните и комуникационни технологии и за а, да, злопотребата, свързана с а, туризъм. От а, научната дейност, която а, водим в момента по отношение на трафика в Европа. Знаем, че има законодателство, но не всичките му разпоредби се прилагат достатъчно добре. Затова Европа трябва да насочи повече ресурси върху правоприлагането. Притесняваме се, че е, има сравнително ограничена защита е, за децата жертви при проституция. Всички деца трябва да са защитени а не само тези, които са изложени на проституция, защото иначе те могат отново да станат жертви. И накрая, на тази година, 10-та годишнина а, по, от, на, на протокола към Конвенцията за правата на детето. И а, искаме да използваме тази възможност да призовем държавите членки, които все още не са ратифицирали този протокол, да го направят. Това е отлична възможност Европейския съюз да, да покаже своята ангажираност, да, да се бори с сексуалните злоупотреби чрез прилагането, извинете, чрез приемането на тази директива, която да се базира на вече съществуващите добри практики в Европа. Благодаря. Grazie. Adesso la parola a Mary Banotti, che tra l'altro è stata Eh, a lungo deputato al Благодаря много. Сега ще дам думата на Мери Баноти, която дълго време бе депутат в парламента, а сега е представител на Международния център за изчезнали и експлуатирани деца. The wire <laughs> too early in many of these hearings. Um, I'm here today. Не съм тук. Не като бивш депутат, а като представител на Международния център за изчезнали и експлуатирани деца със седалище Вашингтон. Окръг Колумбия, аз съм заместник председател на управителния съвет. През 2002 съветът на Международния център формулира така наречената Дъблинска декларация, с която взехме решение да се акцентираме върху борбата срещу експлоатацията и малтретирането на деца по интернет. Това е така наречения Дъблински план, както казах – като организация ние се радваме, че много от тогавашните ни препоръки са отразени в директивата. Накратко ще разгледам въпросите, по които сме доволни. Напълно сме съгласни с дефиниция на понятието дете. Не смятаме, че което е да дете на възраст под 18 години може да даде съгласието си за сексуална експлоатация. Съгласни сме с дефиницията на детска порнография, в която се включват специфична компютърна интернет технология. Деянията, свързани с детска порнография, са криминализирани в националните наказателни кодекси. Включително се криминализира умишленото притежняване на детска порнография, независимо дали има намерение за разпространение на тази порнография. Това включва извалянето на снимков материал от интернет. Родителите и настойниците също трябва, не могат да разрешават на децата си да участва в подобни деяния. Склоняването чрез интернет също се е обект на санкции. Опитите се наказват. Идеята е да се накаже това лице, което проявява склонност към извършване на такова престъпление, без да се изчаква извършването на престъплението. Задължителните изисквания за отчетност в здравеопазването, образованието, правополагащите органи – информационните специалисти, провайдерите на интернет услуги, банки и така нататък също са нещо добре дошло. За рецидивисти санкциите са по-строги, а също и за организирана престъпност – Интернет с улесненото пътуване зад граница означава, че живеем свят, при който не въжат старите правила. Децата се превръщат в стока за продажба и консумация. Децата жертви могат да са навсякъде. Има един въпрос, който не бе засегнат днес. но смятаме, че той е доста нов елемент, а именно връзката между детската порнография и финансовата система. Заедно с дъщерната ни организация в САЩ, Националния център за липсващи и експлуатирани деца, знам, че мнозина от моите бивши колеги са били на посещение във Вашингтон. създадохме коалиция за борба с финансирането на детската порнография. 33 представители на бизнеса са включени в нея, водещи банки, кредитни картови оператори, интернет доставчици. Сдружението работи с правоприлагащите органи, за да установи източниците на финансови средства и за да закрие средства, сметките, които се използват за финансиране на подобни начинания. В резултат на това начинание 50 на 100 е, бе отбелязаният спад на подобни сайтове с детска порнография. Много от тези сайтове преминават към нетрадиционни методи за плащане – и налагат ограничения за карти, издадени в САЩ. В Европа има сходна инициатива. Нашият център е консултант на Европейската работна група за финансови насоки. Ние помагаме със своят опит, натрупан чрез нашата финансова коалиция в САЩ. Международният център спомага и за развитие на работа на финансовата коалиция в глобален мащаб, в начинанията и за създаване на регионални мрежи в е, Тихоокеанският, Азиатският район Латинска Америка. Ние подкрепяме идеята за блокиране на сайтове и филтриране. Даваме се сметка обаче, че това не е панацея за детската порнография, е, не се изкоренява проблема при източника – не се гарантира по този начин, че съдържанието няма да се появи на друго място след блокирането на сайта. Аз разбирам, че имате изказването ми. И давам си сметка, че американското законодателство се различава от европейското, тъй като тук съм като представител на Международния център в Америка – Свободата на изразяване в САЩ, както знаете, е обект на доста обширно законодателство, но крайната ни цел в нашия международен център е да предотвратим повторното разпространение на конкретни изображения. И сега се трудничим с бизнеса. Имаме тясни връзки с него, да речем с Microsoft. В заключение, ясно е, че няма лесно, бързо решение на проблема. Достъпността на интернет, появата на онлайн технологии даде възможност на извършителите да гледат, търгуват, свалят снимков материал и да използват всичко това за търговска цел. Когато проведохме среща през 2002 в Дъблин, смятам, че нито един от нас. И мнозинството от хората, които не са запознати с това, не се даваха сметка за какво точно говорим. Много от организациите, представени днес, Евроюст, не си даваха сами сметка за размерите на проблема. Много добре е, че сега имаме много реалистична представа за положението, свързано с сексуалната експлуатация на децата по интернет. Няма съмнение, това е определено престъпление срещу децата. Радвам се, че ни дадохте възможност да участваме в дискусията днес. Благодаря. Eh, Благодаря. Благодаря на всички. Вече е 6 и половина. Мисля, че трябва да разпуснем заседанието. Продължаваме утре сутринта в 9 часа. Ще говорим за добрата практика. ще чуем становището на различни асоциации. Благодаря. До утре.